Uh, um, Уважаеми колеги, предлагам да започнем днешното следобедно заседание. Очакваме генералния секретар от Испанското председателство да се присъедини скоро към нас. Предлагам да заемете местата си. Приминахме от едната крайност в другата, от малката ни го ютна зала в тази огромна необятна зала ако нашите гости искат да седнат на по-предни редици, могат да го направят. Така ще бъде по-приятно и ще бъдем в по-близък контакт. Ако желаете, може да се преместите по-напред. Днес след обед имаме доста точки в дневния ред. Ще бъда много строг с разпределянето на времето, колеги. Няма да насърчавам много дълги изказвания. Започваме работа по много нови теми. Се надявам да ме разберете. Надявам се да можем да се справим с всички точки в дневния ред. По-нататък ще проведем и по-задълбочени дискусии. Най-напред искам официално да приемем като комисия документа, който беше разгледан подробно от координаторите във вторник, а това е официално изискване след влизането на Лисабонския договор в сила. Комисията ни изпрати съобщение, в което иска парламентарните комисии да направят скрининг на всички предстоящи процедури, за да направят оценка на тяхното сегашно състояние и всякакви промени на правната база след влизането в сила на Лисабонския договор. Ние разгледахме списъка. Този списък е във вашите папки. Струва ми се, че няма нищо, което да е сериозно засегнато от влизането в сила на договора. Едно от основните неща, които забелязахме, координаторите ще се го обсъдят по-късно. Имаме сега повече възможности за обсъждане с Комисията за регионално развитие и по социалните въпроси. Ще видим дали на по-късен етап можем да помолим нашите докладчици по тези въпроси да поканят техните колеги докладчици по същите теми от тези две комисии. Не зная дали сте съгласни да приемем този текст по съобщението Омнибус, за да го предадем официално. Читаме, че документът е прият. Благодаря ви много. Сега преминаваме към освобождаването за изпълнението на бюджета за 2008 година. Трябва да приемем този текст, преди да го предадем на Комисията по бюджетен контрол. Господин а, Дандекам беше наш докладчик. Не знае дали господин Декамп иска да ни запознае с измененията. благодаря. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на моите колеги, както и на сътрудниците за помощта, за различните бележки, за да изготвя първото изменение в моята лична история като евродепутат. Ние проведохме много подробна дискусия в 10, на 10 декември разглеждахме различни аспекти на бюджет 2008, тогава особено по програмата Solvit. След тази дискусия ние се опитахме да изчистим разходите по Солвит за 2008 и ние формулирахме съответните изменения. В допълнение към това изменение обаче помолих комисията да обещае, че следващата година ще ни информират за изпълнението на бюджетните кредити по Солвит. Някои колеги ме подкрепиха. Ние като комисия за вътрешния пазар и защита на потребителите трябва да направим така, че бюджета на Солвит да бъде ефикасно изразходван. Това беше коментара ми към момента. Разбира се, аз предлагам да се гласува това изменение. Благодаря ви. Ние напълно приемаме изменението, но искам да помоля комисията до края на юни тази година да ни предоставят информация за изразходването на средствата през 2008, 2009 и 2010. Дали госпожа Ван Хувен от комисията, Европейската комисия е тук? Има заместник в залата? Остатъка от 20% ще бъде изплатен до юни. Председателят смятах да се включите след като изслушаме останалите, но тъй като вече отговорихте на въпроса на беше, който беше зададен току-що, може да продължите. Аз не чух отговора, но е важно да получим е, информация за разпределението на е, средствата за 2008, 2009 и 2010. Искам сега да чуем другите докладчици в сянка. Аз е докладчик и по Солвид, Съжалявам, че не беше прията отдел, отделен бюджетен ред в а, а, проекта за бюджет, а, така че не можем да се похвалим с победа по този въпрос комисията, но аз напълно напълно подкрепям първото изменение в евродепутатската кариера на господин Ванден Камп за финансирането на една ефикасна мрежа за информиране на потребителите в Европейския съюз. Госпожа Гебхарт. Аз не мога да говоря от името на госпожа Рюлих, това е ясно, но искам да подкрепя това, което каза колегата Люи Дрек. И ако правилно съм разбрала това, което е, отговорът, който даде, даде комисията, не бе отговор на въпроса на Люи Дрек. И затова ще повторя още веднъж, защото за нас, социал-демократите, това е много важно. Ние проведохме дискусия за това как а, е, са били похарчени тези пари. И ние е достатъчно да знаем, че те са били похарчени на а, 70, 87% или, или 97%, а искаме просто съвсем подробно да знаем по какъв начин те са били изразходвани, така че за следващия бюджет да можем да направим съответните изводи. Right. Um... Добре. Искам сега да дам думата на представителя на Европейската комисия. Надявам се, че сте разбрали каква е молбата на тази комисия. Бихте ли повторили и по-рано дадения от вас отговор? бюджетът беше изразходван за развитието на Солвит, както и за публикуването на доклади Euh, euh, беше използван също за рефинансиране на участието на държави членки в семинари на Солвит. Е, по същество това, за това бяха изразходвани средствата. Uh, Мисля, че предложението беше да получим малко по-подробни обяснения в писмен вид, нещо като разбивка на разходите, ако можете да направите това. Благодаря ви за направения сега коментар, но бихме желали да ви помолим. Е, Позволете да кажа на, на френски. Това, което бихме искали е до юни най-късно Европейската комисия да ни информира подробно как са изразходвани средствата. Ние ще се радваме да получим това в писмен вид. Това е най-лесната процедура и най-добрата. Това, което искаме да установим, е дали сте готови да направите това най-късно до месец юни? Отговор на комисията. Да, комисията може да ви осигури таблица, която ви дава всички подробности за направените разходи по тази бюджетна линия. figures, yes, that's what I understood. The breakdown with figures, I think... Да, бихме искали да получим разбивка на разходите. Аз ще изпратя до комисаря писмо с конкретно исканията за информация на нашата комисия. Сега можем да гласуваме за одобряване на становището по освобождаването по изпълнението на бюджета за 2008. Изменение първо от господин Вандекам. Кой е за него? Има ли против? Единодушно се приема. Сега нека да гласуваме цялото становище с измененията. Кой е за? Против? Приема се ще бъде изпратено в Комисията за бюджетен контрол. Благодаря за господин Бим Ван Декамп за плавния начин, по който работи по това първо становище за нашата комисия. Вие се справихте успешно. И аз съм убеден, че координатора на НЕП сега ще иска да ви възложи по-амбициозни доклади за в бъдеще. Колеги, действителност Радвам се много, че сега мога да приветствам испанския генерален секретар по социалната политика и политиката на потребителите, испанското председателство, господин Франциско Моза Сапатеро, който ще говори за амбициите на испанското председателство по въпросите, за които отговарят той и които са и в нашите правомощия. Правата на потребителите, имената на текстилните продукти. Зная, че координаторите са провели среща с вашия министр и тя е споделила интересни идеи в сферата на социалното изключване, ангажиране на потребителите. Предполагам, че вие ще сте спрете на тях, тъй като те представляват интерес за комисията. Може би ще има колеги, които ще искат да се включат тези инициативи. Мисля, че сега, след тези встъпителни думи, мога да ви дам думата за въведение, след което колегите ще имат възможност да ви поставят въпроса. Господин Запатеро, имате думата. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, на първо място аз бих искал да кажа, че Испания е много радостно от факта, че има възможността да председателства Европейският съюз, защото това е чудесна възможност да направим още за общото европейско благо както социалното, така и економическото развитие зависи от усилията на всички нас заедно. Това е също така и е много вълнуващо време, в което се прилага така в начален етап и Лисабонският договор. По този начин ние се чувстваме още по-подготвени да посрещнем бъдещите предизвикателства. Сега поемаме и нови компетенции, и това ще доведе до една по-добре конструирана и по-добре функционираща Европа. Трябва да намерим още по-добро е, решение за всички граждани на 27-те държави членки и за общия ни пазар с внасенето на едно един баланс, едно равновесие, не само а, свободата на движение на всички а, стоки, хора и услуги и така нататък, но и да го направим такова, че гражданите да се радват на а, всичко, а, да се възползват а, от всичко това и да Посочим също така, че трябва да се работи и по по-нататъчната хармонизация по отношение на правата на потребителите. Знаем много добре, че Европа като цяло е базирана на социалния а, модел и за това основен принцип е споделената отговорност. Трябва да постави на още по-високо ниво и всички права на гражданите на Европейския съюз в социалната сфера. Що се отнася до директивата, имаме нужда да формулираме съвсем точно тези трудности, които се изправят пред някои от държавите членки и за всички нас като цяло, които бяха откроени до някъде по време на последните съвещания. Имаше изразени а, съмнения относно на съвършенството на форм... някои формулировки в текстовете на директивата подобряването на вътрешния пазар означава а, да не се предоставят прекалено много ползи на едни или други участници в него. А високото ниво на протекция а, трябва а, да се комбинира с принципа на субсидиарността, т.е. трябва да има една определена от всички ни граница за всички а, държави членки, за да може всичко това да работи. А целта на председателството е а, да постигне единомисли консенсус. Ето защо председателството ще предложи поредица от мерки и действия за постигането им, за да се на постигне именно това единомислие на базата на диалога и участие на всички. Всички участници в този процес трябва да а, бъдат изслушани, трябва да имаме диалог с тях, националните парламенти, неправителствени организации, представители на гражданското общество, защото именно диалог е този, който може да ни доведе до постигане на единомислие по тази директива бихме искали да разгледаме възможностите за смесената хармонизация. Това не е една дефинитивна позиция. Смятаме, че смесената хармонизация е нещо, което си струва да бъде разгледано като възможност, за да постигнем най-високото ниво на хармонизация, както в текстовете на шеновете, така и в някои от главите, за да, а в други глави и текстове на членове може да и малко по-низко нивото. Това е идеята на смесеното смесения вариант. Трябва да работим здраво за вътрешния пазар и през тези следващи 6 месеца, за да постигнем едно високо ниво на консенсус по въпросите на вътрешния пазар. Също така смятам, че е изключително важно да се мисли не само в рамките на едни 6 месеца, а на следващите 18 месеца, за да могат да се координират още по-добре и на по-високо ниво следващ, дейностите през следващите две председателства. Що се отнася до законодателството, касаещо текстилната промишленост, една от задачите е да се ревизира то по време на Испанското председателство, за да се подобри сега, е, сега действащата рамка. И също така искаме да постигнем една по-висока степен на сигурност а, за на гражданите по отношение на новите, новосъздаващите се видове текстил и влакна. Все още имаме определени резерви на 16 февруари на 9 март. Ще се опитаме да постигнем едно съгласие от страна на всички държави членки, колкото може по-скоро, за да можем да свършим тази доста голям обем работа през първото полугодие. Третата основна точка във връзка с моите компетенции е безопасност на продуктите. Директивата 2001 2005 наклонена 2005 е а, нещо, което разбира се ние не можем да приключим а, по време на нашето председателство, но тъй като е изключително важно за интересите на гражданите на Европейския съюз и тяхната безопасност и сигурност – трябва а, да поговорим и а, за а, системата за ранно и бързо предупреждение, за да се подобри координацията, например с митническите власти, да се постигне по-висока прозрачност по отношение на продуктите и по-високи стандарти, а за да гарантираме на едни високи нива на сигурност ще има среща в Майорка на 10 и 11 юни по тези въпроси. Много бихме искали а, да има солидно присъствие на парламента по време на тази среща, за да можем да имаме решителни и решаващи позиции и мнения. Освен това, оценката на риска по продуктите е нещо изключително важно, защото искаме и за това искаме да включим не само потребителите, но и производителите и доставчиците. Това са основните точки, които председателството желае да работи. Надяваме се на вашата подкрепа, защото от първия момент по по реализацията на Лисабонск Минския договор а, ни стана ясно, че това всяка една цел може да се постигне само на базата на консенсус между всички участници в процеса. Трябва да бъдем ефикасни и ефективни в работата си. И накрая искам да благодаря на всички вас, че ми дадохте възможност да ви запозная с основните си идеи. Да, благодаря много. Uh, yes, well, thank you very much indeed, uh, Secretary General. And uh, well, I think there'll be there were a number of. Uh, uh, много интересни и доста големи, а, голям брой идеи бяха споделени, а, така че има много неща, които ще разискваме заедно. Първо бих искал да помоля координаторите на основните групи да отправят своите въпроси. Мисля, че госпожа Брус не е тук. господин Паркър, господин Рошфор са дали знак, че искат да говорят госпожа Шваб. Благодаря, господин председател, господин генерал секретар. Искам да използвам първозвучността от името на Европейската народна партия да ви благодаря за бързата готовност да дойдете тук в Европейския парламент и да представите вашите планове за предстоящото председателство. След влизането в сила на Лисабонския договор, Европа е повече от всякога зависима от а, това, съветът на министрите а, да, така, да се занимае с европейски въпроси, а не само с индивидуални национални въпроси. И мисля, че по този начин ще сме в състояние заедно да доведем до а, напредъка на Европа. Искам да се върна на две точки, които споменахте във вашето изказване. От една страна, вие говорихте за предложението на Европейската комисия за създаването на правна рамка за европейско потребителско право и вие подкрепяте тази идея и това предложение. Затова съм много благодарен. Е, смятам, че трябва да се насочим към е, по- е, целенасочена директива, която да търси приемане, по-голямо приемане и разбиране. Какво възнамерявате да предприемете в съвета, така че в крайна сметка тази директива да стане по-привлекателна и прозрачна за гражданите на Европа и същевременно да не даде възможност не просто да напластяваме, да поставяме една върху друго правните системи на 27-те държави членки, а да потърсим яснота и да стигнем до упростяване в зони, които са важни за гражданите, за потребителите, за предприятията и в области, в които европейският вътрешен пазар все още не е съвсем зрял да се въздържим от предложения и когато времето назрее за тях да се върнем отново към тях. На второ място, аз не съм докладчик, но ме интересува въпроса за а, общата директива за сигурност, безопасност на продуктите. Преди две или три години, преди в рамките на така наречения пакет за стоките, ние взехме решение по отношение на редица а, мерки. Процес, който по мое знание все още не е приключил, но още тогава стана ясно, че има един интерфейс а, и а, проблем, който трябва да бъде разрешен във връзка с общата система за продуктова сигурност. Европейската информационна система RAPID вече съществува. Искаме тази информационна система да функционира по-бързо и по-ефективно и държавите членки да се концентрират тук да въвеждат откритата от тях информация и същевременно да използват данните, които откриват в тази система, а не просто тази система да съществува на празно и да не се използва. Затова ми е интересно какво възнамерява да направи вашето председателство в това отношение. Госпожа Гепхарт. Благодаря, Малкъм. Благодаря, господин генерал, генерален секретар, за полезния увод, който направихте. Аз също се радвам, че дойдохте толкова рано в Европейския парламент, с което показвате, че за вас е важно да си сътрудничите с парламента и мисля, че това е от особено значение точно сега, когато вече е в сила Лисабонския договор, който вие подчертахте в изказването ви. Лисабонския договор означава, разбира се, също и защита на потребителите във висока степен, свързано с социални права, както вие правилно казахте. Защитата на потребителите се превърна в една хоризонтална зона и бе включен в член 3 на договора, т.е. бе му придадена по-голяма важност, отколкото до сега тази област имаше в договори на Европейския съюз. С това ние веднага искаме да свържим дискусията за директивата за защита на правата на потребителите и това, което вие споменахте за хармонизацията. Моят въпрос е каква степен на хармонизация можем да имаме и на какво равнище следва или може да се осъществи тази хармонизация. Това е един от основните въпроси, на който трябва да отговорим тук. И а, когато видим или когато констатираме, че в Лисабонския договор на защита на потребителите се придава по-висок приоритет, ние не можем да тръгнем по път, в края на който като резултат ще имаме по-малко права за гражданите на Европа, отколкото по-настоящем. Затова ние съвсем точно трябва да се заемем с преразглеждане на директивата за потребителите, представена от Европейската комисия. В това отношение ние сме на едно мнение. В резолюцията на госпожа Патри ние вече констатирахме, че ние имаме или искаме да имаме смесен подход на хармонизация. Там, където е възможно, хармонизация с удоволствие. И а, това е възможно в дефинициите, в определенията, но в много области все пак има право, законодателство, развито в различна степен. И при хармонизацията може да се случи в някои държави да се стигне до отслабване на а, това ниво на защита на потребителите. И това е нещо, което не можем да приемем, защото в крайна сметка гражданите ще а, искат още по-малко да имат Европа, един на Европа, отколкото по-настоящем в своето скептично отношение. Това е важен въпрос, по който трябва да разговаряме. И затова аз с голяма надежда очаквам разговорите, които ще водим и диалога, който предложихте с нас. На второ място искам да обърна внимание на темата за текстила, защото а, директивата за общата продуктова сигурност вече бе спомената от господин Шваб и аз се присъединявам тук към неговото изказване. По отношение на текстила, важно е да имаме упростяване на законодателството и при регистрирането на продуктите, но и в това отношение защитата на потребителите и сигурността на потребителите трябва да е на много високо ниво. Понякога в дискусията аз имам, трябва да ви кажа честно, странно усещане, защото става дума за това дали трябва да бъдат препятствани и спирани предприятията да пускат или да не пускат на пазара продукти. Не става дума за това. Е, за нас е важно, когато предприятията искат да пуснат на пазара нови продукти, ние да се погрижим за това те да са сигурни и безопасни. Например, проверка по отношение на алергенни вещества. Това е нещо, на което трябва да придадем много голямо значение и това е една основна а, сфера, която е от голямо значение за моята политическа група. В това отношение искаме безопасността на потребителите да е гарантирана. И това е едно нещо, което дължим на потребителите. Ако Предприятията искат да пуснат нов продукт, те искат да печелят от него, но а, те трябва да правят и да имат възможност да правят това по един етичен начин. И на последно място, извинете господин председател, че съм малко дълга, но по отношение на прилагането на директивата за услугите. Това е важен въпрос за мен. В а, кръга на координаторите ние вече а, Казахме, че сме готови още веднъж да проведем дискусия с националните парламенти и да видим точно как се осъществява прилагането а, на тази директива, а, що се отнася до социалните права и а, респектирането им. Това е нещо, което бих а, искала да се разглежда през следващите 18 месеца и би било хубаво, ако и съветът и конкретно във ваше лице председателството на съвета съпровожда този процес. Благодаря. Виждате, че генералният секретар е, отговаря за толкова широка гама въпроси. Господин Бозой, благодаря, господин председател. Благодаря на генералния секретар за това, че днес сред нас е. ние имахме, имаме високи очаквания за испанското председателство, тъй като то започва в момент, когато европейската архитектура се поставя на нова основа, а именно Лисабонския договор. Вие говорите за защита на потребителите. Аз внимателно следих това, което казахте. Въпроса за защитата на потребителите е от особена важност и за нас. И той ще бъде дебатиран през първите 6 месеца на 2010. Аз няма да говоря дълго, ще предам думата на господин Рошфор, за да представи позицията на НП. Аз идвам от нова държава членка и зная, че хората имат различен опит по отношение на законодателството в тази област, което създава определени трудности не само за европейските граждани. чиято мобилност ние искаме да насърчим, и които са изправени пред различни проблеми в различните държави членки. Но това е въпрос, който засяга и бизнеса, например малките и средни предприятия, които не разполагат с необходимите ресурси, за да се адаптират към различните правни бази и различните защити, които са валидни за различните държави членки. Аз бих искал да имаме най-високата степен на защита по всеки въпрос, който се отнася до защитата на потребителите. Читаме, че смесената хармонизация е едно добро решение, но бихте ли ми казали дали Испанското председателство подкрепя по принцип идеята за смесена хармонизация, дали подкрепят предложението на Европейската комисия, дали вече е, имат свои предложения за изменения, какви са те. Благодаря, господин Бозой. Сега преминаваме господин Попакис, е, след това господин Рошфор. Ако някой друг желая, списъка за изказвания все още не е закрит. Господин Попакис. Διευθυντή για благодаря, господин председател. Бихме желали да благодарим на генералния секретар, че е готов да ни информира. Аз много внимателно прочетох е, програмата на Испанското председателство. Искам да ви приветствам, защото вие наистина поставяте акцент върху някои сектори, които са важни за растежа, за заетостта, за економическото развитие. От друга страна обаче политическата е, програма може би малко изостава по отношение на кризата, много висок процент от европейските потребители, близо 70% по време на кризата живеят под така едно достойно ниво на живот и те нямат друг избор, освен а, да продължават да задлъжняват и да теглят кредити. Бих искал да попитам какви са приоритетите на Испанското председателство за онези потребители, които разполагат с по-малко средства, които много често са притеснявани, притискани до стената. Знаем, че а, Планът преследва две цели. Защита на потребителите, включително и по отношение на банковите продукти, така че те да съответстват на определени критерии, същевременно гарантиране на една стабилна финансова и кредитна система с нови условия и предпоставки, с, с съответно защита на нивото на достъп и така нататък. Um, uh, Господин Рошфор, след това госпожа Рапти. Благодаря ви, господин генерален секретар, че дойдохте на тази среща на толкова ранен етап. Това, което казахте, беше съвършено ясно. И на мен ми е приятно да слушам оратори, които са толкова ясни, колкото бяхте вие. Що се отнася до директивата за правата на потребителите. Аз съм сравнително отскоро член на парламента, но разбирам, че този въпрос е разискван от известно време насам. Аз бях малко изненадан, че вие бяхте толкова ясен, когато говорихте за субсидиарността, за хармонизацията, защото по време на френското председателство се спомням, че а, се работеше по въпросите на търговията и ми направи впечатление в Испания има много интересен модел за регулиране на търговията и това засяга цялата ви страна, като същевременно регионите имат възможност да се ползват от известна независимост и това не противоречи на общия подход, който се прилага в страната. когато говорим за смесена хармонизация или пък максимална целенасочена организация, мисля, че имаме едно и също предвид. Смесената хармонизация може би е по-подходящия термин, защото ако почнем да говорим за максимална хармонизация, потребителя ще се помисли, че ще получи максимална защита докато тук става дума за максимална хармонизация, което не означава непременно, че тази хармонизация ще бъде на най-високо ниво. Така че може да се стигне до известно недоразумение при тълкуването на този термин. Госпожа Гебхарт вече спомена за трудностите с дефинициите. Може да имаме минимална хармонизация, както се казва в жаргона, който използваме. Въпросът, който искам да ви поставя, също е свързан с а, предишния ми опит. В идеалния случай подходящо решение би било да имаме една обща рамка за защита на потребителите в Европейския съюз, но същевременно трябва да проявяваме гъвкавост и да отчитаме факта, че има страни, където има придобити права и тези права трябва да бъдат запазени. Трудно е да се вземе всичко а, това, да се вземе предвид, а, като се отчитат и новите потребителски тенденции. Трябва да погледнем в бъдещето и да видим, че след 5-10 години потребителите ще купуват все повече неща, по интернет. И всичко това трябва да бъде предвидено в е, директивата. Днес в един ежедневник е, прочетох е, статия за потребителските тенденции за миналата 2009 година. В повечето държави на Европейския съюз по технологичните продукти потребителите се насочват към същите продукти. Например, телевизори с висока разделителна способност, или Blu-ray дискове. Имат също различни навици по отношение на използваните храни и облекло. Тоест има установена практика и всичко трябва да се отчита. Единственият въпрос, който имам е как може да отразите всички тези а, съображения да създадете текст, който не е твърде а, непроменлив, а, а е предвидил нужната степен на гъвкавост. Какви други практики следва да бъдат отчитани? Как можете да отчетете този фактор на непрекъснати промени? Благодаря, госпожа Рапти. Има възможност и още хора да се изкажат, ако има желаящи. Благодаря, господин председател. Повечето от нещата, които исках да кажа, бяха изразени вече от Евелин Гепхарт, господин Попак и господин Рошфор много добре допълниха нейното изказване. Исках да добавя следното. Испанското председателство и испанското правителство са, за съжаление, едни от, едно от малкото, от малкото социалистически правителства, които са на власт в момента в Европа. Самата аз съм член на социалистическа партия и в този смисъл имам надежда. Имам надежда че ще бъде създаден текст на директива, който ще бъде от действителна полза за потребителите. Може би повече, отколкото а, ние мислим по-настоящем, че е възможно това. Когато тук идват министри, генерални секретари от председателството, а, ние чуваме добри намерения, потвърждения, обещания, цифри, но обичайно, обикновено ние не сме доволни от резултата. И затова бих помолила, именно поради това, защото аз възлагам големи надежди върху испанското правителство и председателство, да не посочвате толкова много цели. Просто ни представете една конкретна цел, не повече, която е, преследвате, която си представяте и обещайте, че ще по- постигнете успех по нея. Само една цел. Тогава ще бъде доволна, като разбира се, винаги никога не забравяйте потребителите. Um, uh, Имаме малко време, така че бих могъл да направя един-два коментара от името на моята консервативна група. Бих бил заинтересован много да чуя нещо за международните аспекти на работата на председателството. Беше ми подсказано това от вашата идея да се подготвите за общата продуктова сигурност а, във връзка с конференцията през юни, когато ни поканихте а, да се присъединим. Това е начина по който ние наистина бихме искали да работим с, с всички институции. Но наистина продуктовата сигурност има много голям елемент на международност, на интернационалност. И как го виждате вие това вложено в единния пазар. 2008 година отидохме на мисия в Китай и разгледахме там някои от така, най-щекотливите въпроси по продуктовата сигурност. На следващата седмица се очаква с госпожа Тинаман да имаме видеоконференция Аз ще участвам. За съжаление не може и повече членове на комисията, защото имаме отпусната една много малка зала, но а, може би а, мислите вече, обмисляте как да а, поканите представители на Китай, за да дойдат а, при вас да разисквате продуктовата сигурност, което е изключително важен въпрос за всички. Втория въпрос, по който исках да поговорим с вас е а, във връзка с някои минали дейности на тази комисия. Транспонирането на нашата работа в практиката, в реалността е нещо изключително важно. знам, че вие възнамерявате да подложите на дискусия и анализ транспонирането на някои от ключовите директиви в реалния живот и ефективността. Господин Рошфор се обърна с апел към вас да се влезе по-надълбоко в а, а, дискусията по това а, дали смесена хармонизация да има или друг вид а, хармонизация защото това е изключително важно за всички. Ние тук в нашата комисия сме а, така почитатели а, на определен вид хармонизация, е, защото това е важно за потребителите. А, за, в интерес на всички тях е да се хармонизира тази част от законодателството а, еднакво в целия Европейски съюз. Освен това и по въпросите за наличието на дългове на задлъжнялостта и възможността да се изплащат тези дългове е изключително важно да се а, уеднакват принципите. Някои от моделите, които бяха вложени на практика, бяха приложени в някои по-конкретни сфери. Ми е интересно какво смятате да направите именно по тази линия. Можем да ви дадем възможност за втори така, етап от въпроси, за да можете да отговорите. Заповядайте. Тъй като споменахте а, директивата за а, кредитите, потребителските кредити, трябва да ви кажа, че директивата за потребителските кредити е в сила от определена стоеност нагоре. Вече не си спомням а, каква беше тази цифра, но колегата Хорипо ни обърна внимание на един проблем. Все по-често микро кредити се предлагат не само през интернет, но и чрез СМС-и. И жертви на такива микро или мини кредити са много млади хора, хора, които често а, дори не могат да осъзнаят, че биха могли да изпаднат в свръхзадлъжнялост. И това е много голям а, а, проблем може би нашия комисар отговаряш по тези въпроси, господин Барние, може да обърне внимание на това. Това е спешна и важна тема, на която трябва да дадем отговор. Не може да допуснем точно млади хора много рано да задлъжняват и целият им живот да бъде така маркиран и заклеймен поради незнание, недостатъчна осведоменост в много а, млади години. Трябва да направим нещо по този въпрос. Не знам под каква форма, но във всеки случай трябва да поработим по темата. Да, това е нещо, което повдигаше много сериозно шведското председателство. 200 евро беше границата, за която се, обсъждаш, е, се говореше тогава господин генерален секретар, наистина изключително удоволствие за мен да ви дам възможност да отговорите на въпросите, които интересуват всички нас и да направите, разбира се, и някои допълнителни изказвания. Благодаря ви много. Ще се опитам да бъда максимално фокусиран в отговорите ми. Имаше доста сходни въпроси. Аз ще се опитам да им отговоря общо. Директивата за правата на потребителите. Какви са намеренията ни в това отношение? Не само да получим становища на държавите членки, а какво можем да направим заедно да се опитаме да хармонизираме в максимална степен условията за упражняване на правата на потребителите на вътрешния пазар. На второ място, повечето от тези, които се изказаха, сигурно ще се съгласят, че не трябва да ограничаваме правата, които преди са имали потребителите. Много трудно е да се обясни на гражданите, че преди те са можели да върнат даден продукт в магазина без някакви ограничения, докато ако се приеме директива за максимални е, стойности, това би ограничило правата на потребителите и няма да има смисъл или пък ако е имало гаранция за даден продукт през целия период на използването му и този, тази гаранция бъде отменена, това ще е трудно да се обясни на потребителите. Ние не искаме потребителите да си помислят, че ние им отнемаме права, от които са се ползвали предвид, преди, защото нашата цел е точно обратната. Като председателство, съвместно с Европейската комисия, ние трябва да действаме отговорно и да бъдем чувствителни към безпокойствата на гражданите и да преминем към смесена хармонизация. От страна на председателството мога да кажа, че трябва да намерим най-добрият начин да постигнем съгласие и следва да работим в тази посока. Директивата за безопасността на продуктите. Тук са заложени девет основни цели в преразглеждането на директивата. На първо място да се постигне хармонизация, да се изгладят всякакви противоречиви ситуации, да се упрости процеса, да се увеличи прозрачността, да се ограничат временните мерки, надзора на пазара трябва да бъде включен, трябва също да се предвиди проучване по неизправните продукти, проследяемостта, механизми за упражняване на контрол върху пазара чрез системата RAPEX. Тоест да е Целта е да се опрости това, което имаме, което вече е хармонизирано. И да видим по какъв начин можем да използваме технологиите и да имаме по-добра проследяемост на продуктите. По всички тези въпроси следва да работим съвместно. Заседанието, което предвиждаме, ще бъде добра стъпка в тази посока. Следва да работим координирано с представителите на индустрията, с производителите, с потребителите, с европейските институции. Госпожа Гепхарт говори за защита на потребителите и за това да не се ограничават правата им им. Ние не можем да изграждаме Европа, като намаляваме а, правата. Може би не можем да хармонизираме всичко с една единствена директива, но това, което трябва да гарантираме е хората да не останат с впечатление, че има връщане назад. Ние трябва да работим заедно, за да не допуснем това да се случи също не бива да забравяме, че трябва да има стандартизация на вътрешния пазар. Това също заслужава да се разгледа по-подробно. Относно текстилните изделия, имаме добри споразумения в тази област. Може би да подобрим гъвкавостта на законодателната рамка, без да се застрашават правата на потребителите. Текста на регламент ще ни позволи да приведем на практика и някои други въпроси, които следва да се доразвият с времето. Независимо от регламента за текстилните изделия, е необходимо да поемем ангажимент за защита на потребителите. Каквото и да правим по отношение на нови текстилни изделия, нови материали – трябва винаги да държим сметка за висока степен на защита на потребителите. Директива за потребителските кредити. Много от изказалите се споменаха за тази директива. В момента ние сме в дискусии с различните държави членки. Интересното е, че заедно с Европейската комисия ние сме наясно с това, което се случва и търсим начини за подобряване на ситуацията. Ние сме наясно също и с безпокойствата, изразени във вашата комисия, и те ще бъдат взети предвид. За смесената хармонизация Има някои аспекти, както видяхме на последното заседание на съвета, които позволяват пълна хармонизация, друга, други позволяват да има нерестриктивна хармонизация с трети страни. Има а, три глави, по които можем да постигнем пълна хармонизация. А, В някои други нещата стоят по-сложно и това е въпрос, който трябва да бъде разгледан много внимателно и да видим как като председателство ние можем да намерим най-добрия начин да деблокираме работата по тази директива и да постигнем напредък на казаното от господин Пакис. Някои от нещата, които вие казахте, имат моята пълна подкрепа. Имаше социално-политически аспект е, и потребителски аспект. Аз знае, че в моменти на криза не можем да ограничаваме никакви права. Ние трябва да сме наясно, че ако искаме да постигнем напредък в сферата на правата, е необходимо да проведем е, неотложен е, дебат. Ние трябва да сме наясно какво можем да предложим на света като подобряване на качеството на продуктите и на защитата на потребителите. Някои от другите неща, които споменахте за Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване, има 8 милиона души в Европа, които са изправени под риск да изпаднат в бедност. Ние трябва да уверим тези хора, че нещата няма да се влушат и че това положение няма да продължава. Стратегията 2020 е от особена важност за изработването на конкретни мерки за социална интеграция, за висококачествени работни места. Ние ще се опитаме да включим всичко това. Относно финансовата система от гледна точка на потребителите, ние разполагаме с нужния инструментариум. От гледна точка на моето правителство, Имам уверенията. Всъщност този въпрос ние го разисквахме вчера. Господин Рошфорд, вие говорихте за субсидиарността. Да, Испания е децентрализирана държава, вие споменахте за две важни неща. От една страна за гъвкавост, за да можем да се адаптираме бързо към новото развитие на технологиите, за да не изоставаме. И този въпрос трябва да бъде разгледан на хоризонтално с оглед и на защитата на потребителите. И това трябва да го направим заедно с разглеждането на директивата за защитата на потребителите. Ние говорихме преди за защита, за при покупки онлайн. Това са теми, където хората имат засилен интерес и по които ние ще продължим да работим. По мое мнение, въпроса за гъвкавостта, извинете ако се повтарят, това е въпрос, който е свързан с смесената хармонизация. Аз ще спомена един пример от председателството. Ние сме за хармонизация, която ще гарантира, че ще отидем по-далече, т.е. че ще осигурим по-голяма безопасност на потребителите. Това трябва да се разгледа в рамките на вътрешния пазар, да установим и местата, където е възможно да постигнем баланс и считам, че смесената хармонизация ще ни помогне в това отношение. Господин Ракъл. Аз няма да говоря за социалистически правителства, въпреки че съм представил на, на председателството. Имаме си цел по-лесно е да кажем дали сме я постигнали или не след 6 е, месеца. Но ако тръгна по лесния път, е, мога да кажа, че е, ще изготвим текста за текстила. Основната идея е, този текст да гарантира, че никой европейски гражданин няма да изпита ограничаване на своите права и че в крайна сметка това е желанието на всички държави членки и техните граждани. Това е една обща воля. Необходимо е да не се допусне ограничаване на правата в новия текст. Испанското председателство ще работи съвместно с следващите две председателства, за да могат резултатите на нашето а, белгийското и следващото а, унгарско председателство да бъдат най-добрите възможни. В бъдеще се надяваме, че текста на директивата за защита на правата на потребителите ще постигне напредък, за да се гарантират и бъдеще правата на европейските граждани. Господин Харбър, аз разбрах намека ви, че трябва да изпратим поканите и документите, колкото е възможно по-скоро, за да бъдат разгледани. От самото начало на дебатите е важно, че имаме представители на всички институции и че сме установили неформални контакти, при които подчертахме важността да работим съвместно, за да имаме по-успешни резултати. и считам, че трябва да продължим и в бъдеще по този начин. През юни ще имате чудесната възможност да се насладите на Белярските острови и да обсъдим въпросите за защитата на потребителите, в конкретния случай за безопасността на храните. Представители на Китай и САЩ също са поканени и много се надяваме, че те ще присъстват, както и представители на други страни, които ще бъдат поканени. И ще бъдат разисквани ключови въпроси, свързани с проследяемостта на хранителните продукти и най-добрият начин да се координират действията, да се създаде една много по-широка мрежа, която да не се ограничава само до европейската мрежа за подаване на сигнали. В комисиите при двустранните срещи ще продължим работа по този въпрос и ще използваме всички възможности за да подобрим работата на мрежата, да и да привлечем за участие САЩ, Китай и други страни. Ние ще разгледаме производството на стоки и услуги, за да получим една по-глобална представа и да имаме по-голяма яснота за сегашното положение. Благодаря ви много. Наистина обхванахте много голям набор от въпроси и споделихте мнението си по този въпрос. Госпожа Шваб, всъщност спомена и се очаква от вас и да подготвите доклад по този въпрос е, и се надяваме да можем да го обсъдим в подробности. Също така сме много доволни да чуем, че сте така ангажирани с поредица от други въпроси, които са близки и до нашите вълнения. И така, благодаря ви много наистина. Виждам, че госпожа Рап е доволна, тя се усмихва, което наистина е много добре. Искаме да ви пожелаем всичко най-добро за работата на вашето председателство. Ще изпратим една делегация след три седмици. За съжаление, аз няма да мога да отида, тъй като имам семейни ангажименти, но ще има други колеги, членове на тази комисия. Ние ще удържим своя ангажимент. Искаме да ви благодарим още веднъж. Успех във вашата бъдеща работа Сигурен съм, че благодаря и пожелавам всичко най-добро от името на моите колеги, които ще изразят това с ръкопляскане. Благодаря още веднъж. you. <laughs> know,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 the pharmaceutical dossiers that he's working on. Ще изчакаме господин Турмес да дойде, така че ще направим кратка пауза. So, colleagues, uh, the long-awaited Mr. Termas, at least five minutes awaited. You, you have your, we have your card here. Имаме, Клод, твоята карта вече. Така че те искаме по-напред, ако обичаш. Um, uh, so Mr. Thomas is now here to present pharmacovigilance. И така той ще може да представи фармацевтичната бдителност Госпожа Парванова е тук, господин Фокс обаче не е. Господин Гиом не е тук. И госпожа Алвини. Имаме голям брой от докладчици в сянка, които ще докладват, така че се надпреварваме с времето. Всъщност това май ми е стил на мене вече. Клод ти закъсня с 5 минути, но е винаги удоволствие да те видим за да чуем какво ще ни каже по фармацевтичната бдителност. Ох, аз дойдох с е, велосипеда си, но нещо се объркаха малко нещата. Ще направя един много бърз увод, защото колегите, надявам се, са прочели моето мнение аз се концентрирам основно, както и обявих, върху въпросите, касаещи нашата работа като комисия ИМКО. За това не съм навлязал в голяма широта на другите, по другите въпроси, както правят в ЕНВИ, примерно. Увеличаващата се роля на пациентите – и има едно хронично недокладване или по-малко докладване на страничните, а, страничните ефекти на лекарствата за пациентите. Един от проблемите с пациентите е, че те не са експерти. И така, когато те почувстват някакъв страничен а, ефект, те смесват това с собствените си чувства, които често не са научно обосновани, така че е необходимо изграждането на някаква система, която да предоставя достъп до, на хората до информация, която да бъде анализирана от експерти, от група, от звено, което да направи този анализ националните власти би трябвало да получават информация от пациенти, болници, лекари, компании, защото те са на най-подходящото място а, в цялата структура, за да получават именно задачи, а, информацията за страничните ефекти. За да има една еудра система, която наистина да помогне в обясняване на информацията, която достига до пациентите. Ключов е също така въпроса и за това как можем да използваме тази информация и да пресяваме важното от не толкова важното. Може би също е добре да предоставим повече възможности, както а, за професионалистите в сферата на здравеопазването, така и на на пациентите да се консултират с информацията налична в базата данни на е, ЕУДРА системата. А, също така предлагам и едно-две заличавания на част от текстове на а, на комисията, защото ми се струва, че по този начин се намалява възможността а, да се използват тези а, бързи процедури, ускорени процедури, за да може медикаментозни продукти, които а, не искаме а, да създават проблеми, да могат да бъдат обхванати там. днешните обоб... обобщени а, указания, които се дават в а, листовките, а, понякога не са достатъчни а, и не са достатъчно читаеми. Ние искаме от комисията а, да направи необходимото за повишаване читаемостта, разбираемостта на информацията, която се намира в а, листовките. Това е всичко за момента. Съвсем а, в а, кратка форма ви предавам основното и оставам думата и на другите. Да, благодаря за увода и предложенията а, за изменения. Господин Фокс е тук. А, нека да чуем също и нашите докладчици в сянка и след това ще видим дали комисията би искала да вземе думата. Бенедик Ваню има думата. Merci, monsieur le président. Euh, je voulais remercier. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Клод за доклада. Той направи някои из... допълнения за измене... и изменения а, в а, някои текстове, предложени от комисията, които наистина създаваха някакви проблеми истинска воля е проявена в това да се увеличи прозрачността на цялото упражнение около фармацевтичната бдителност трябва да се направи необходимото така, че пациентите да предоставят повече информация. Разбира се, това не може да бъде вменено в задължение на, на пациентите, обаче е добре да ги стимулираме да предоставят повече информация и, и наистина, ако на национално ниво има такава централизирано звено, на което да бъдат изпращани такива мнения и а, сигнали, то тогава ще бъде м, лесно да се пресее първоначално а, информацията и да се предостави само тази, която е значима а, по отношение ефектите а, от медицинските продукти. Не съм сигурен дали а, няма да се случи така, че а, е, пациентите, тези, които биха искали да ползват дадено лекарство, а да не започнат да четат само тази съкратена версия или резюмето, вместо да изчетат цялата информация, която ги касае може би трябва да се поставят някои а, от разпоредбите в подходящия контекст, за да станат ясни защо, и защо настояваме на тях. Публичното финансиране, аз нямам нищо против, т.е. не съм изцяло против а, с това становище, но е важно да няма пряка връзка между агенциите и фармацевтичната промишленост, а, за да избегнем а, въз, вероятност а, и най-малката вероятност а, а, представители на фармацевтичните компании да са и от двете страни на бойната линия също така трябва да разгледаме и някои други аспекти. Трябва да мислим за реалната архитектура на, е, на, на Европейската агенция по лекарствата. Не съм сигурен, че ще можем да постигнем пълна независимост на комитета по фармацевтична бдителност и останалите. И така, 27 държави членки едва ли ще могат да изпратят по един представител в този борт, в този орган. Защото ще стане много негъвкава работата. Така, ние трябва, разбира се, да използваме информацията от лабораториите и а, да насърчаваме все повече пациенти а, да изпращат информация. В... И смятам, че генеричните е, лекарствени средства трябва да бъдат поставени на една и съща основа или на едно и също ниво с е, новите е, лекарства. Благодаря ви, благодаря госпожа Първанова. Благодаря много, господин председател. Първо бих искал да поздравя докладчика. Очевидно има нужда системата за паркологична деятелност да постигне най-високите стандарти на ефикасност. Надявам се, че ще работим именно по този начин. Приемам доклада, който беше предложен. Искам да го поздравя за свършната работа в сферата на прозрачността, както и листовката за пациентите. Съгласен съм, съгласна съм с предлаганото за листовките, за резюмето на съществената информация, която да се съдържа, както и тази идея се приема от представители на пациентите. Има също въпрос, който е свързан с наблюдаваните продукти. Възможно е понякога да се а, отправят погрешни сигнали сред потребителите. Относно споменаването на нова информация в курсив, аз съм за заличаване на тази разпоредба, но това не се, не се отнася за изследвания след пускането на а, пазара. Особено за интензивно наблюдаваните продукти, тук предпочитам да използваме друга формулировка. Да използваме по-мека формулировка, като продукти и наблюдение след издаването на разрешително, тъй като може да се създаде впечатлението, че те не са толкова добре наблюдавани. Пациентите трябва да имат достъп до резюмето на доклада, докато учените трябва да имат достъп до пълното му съдържание. Тъй като тези доклади са от огромен обем, изпълнени са с технически подробности и те могат да подведат потребителите. Затова трябва да се използват за научни цели. Right за реформа на ролята на прак, мисля, че тук трябва да се изясни разграничаването CHSP. Докладчикът предлага прак да има водеща роля и да взема решения самостоятелно. В комитета и в комисията вече обсъдихме въпроса и ние предпочитаме да имаме и двата комитета. Открития е въпроса за ефекта от непрекъснатите разногласия между двете комисии относно публичните изслушвания. Те трябва да допринесат за пълна прозрачност в системата за фармакологична бдителност. Бих желала също да изразя опасения за промяната, предлагана от докладчика Европейската база данни за фармологична бдителност да стане по-ефикасна и да се нарича Юдра Vigilance, да се съобщават всички случаи на нежелателни реакции в тази база данни. Също има насърчаване на пациентите да изпращат свои съобщения. Базата данни трябва да се споделя и, и до нея да има достъп този, който е притежател на разрешителното. Благодаря, госпожо Парванва, господин Фокс, след това господин Жован. Това ще бъдат последните докладчици, които ще вземат отношения. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Търмес за работата му по този доклад. Той предложи доста подобрения, които ние можем да подкрепим. Ние сме удовлетворени от тези изменения, които засилват защитата на потребителите и на данните. Мисля обаче, че резюметата, които се предлагат от комисията, ще бъдат подвеждащи и ще доведат до по-голямо неразбиране. Затова ние сме за заличаването на този текст от предложението, както и за примахването на черния триъгълник. Ние подкрепяме господин Турмес по отношение на това събирането на данни да се координира от националните власти, защото считаме, че те са в най-добро състояние да събират нужната информация за подобряване на фармакологичната бдителност. Ние не считаме, че информацията трябва да се ограничава само до използването на интернет, тъй като не всички потребители имат достъп до интернет. Затова трябва да се използват всички други възможности. Относно другите подобрения, ние считаме, че предлагането на европейски и национални портали за безопасността трябва да а, предоставят информация за листовките, а, включително за всякакви промени, така че да се позволи на а, пациентите да могат да се запознаят с тях. Да се предоставя точна и вярна информация за всички потребители по този начин. Благодаря, господин Жован. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Турне за неговия доклад. Съгласен съм с всичко. Ценя много важната му работа в тази област. Няколко точки, които може би вече бяха споменати, що се отнася до резюмето, обобщението според мен това не е много добра идея, защото така иначе листовките сами по себе че вече представляват обобщение и а, допълнителното резюмиране ще доведе според мен до трудности. А, що се отнася до черните триъгълници и тези символи, или използването на черепи е, с кръща отгоре, мога да си представя, че е, така, пациентите биха били много изненадани и дори оплашени, ако видят такива символи върху е, медикаментите си или в листовките. или медикаменти, които са под специален надзор, наблюдение, това не е добра идея, според мен, защото трябва да мислим за абсолютно всички продукти тук. Що се отнася до спазването на международни норми, това е така добра отправна точка. Регистрацията, съобщаването е важна точка, защото Основният проблем при фармакологичната бдителност е, че много често няма съобщаване и предаване на информация за неблагоприятни, нежелани ефекти, за злополуки. Тоест, това, което е важното е да създадем една по-добра система и пътища за осведомяване, за уведомяване. Т.е. пациента трябва да има възможност колкото се може по- лесно да предава своите впечатления, така да се каже, и впечатления най-вече за нежелани реакции за продукта. Разбира се, трябва да се внимава, за да се предотвратят случаи на съобщаване на ефекти и реакции, които нямат нищо общо с неблагоприятно действие на продукта. Тоест, трябва да се намерят пътища за ефективна организация на този процес на съобщаване, на докладване на нежелателни реакции. Що се отнася до упростяването, аз съм привърженик на така упростяване на базата данни. Въпросът е дали ще имаме така възможност, дали ще осигурим възможност за пряко съобщаване, за преки съобщения към системата или не. Мисля, че това ще повиши ефикасността като цяло. Що се отнася до финансирането, това е въпрос, който винаги много се обсъжда при нас. Някои казват, да, финансирането трябва да бъде преди всичко от публични средства, други така предпочитат частно финансиране. Трябва да видим обаче съвсем прагматично какво е възможно на практика и какво не. Така и иначе, публичното финансиране може да бъде разглеждано като финансиране от частни източници, защото много често всъщност данъците идват от предприятията, от фирмите. Не можем да изключим обаче а, събирането на средства от частни източници. Тоест трябва да има независимост при дотирането, при предоставянето на средствата. Просто трябва да бъдем прагматични, независимо от фирмите, в зависимост от това какви пари ще получим. Това има много общо с прозрачността на информацията. Това е една интересна концепция. Организацията на всичко това е от изключително голямо значение. Трябва да се намерят средства и начини, за да се постигне това но за 90-дневен срок а, да не можем дори да изложим всичките си аргументи. А, има една система за изслушване, която дава възможност още по време в деня на изслушването да се подготви първия проект от текст. Но все пак фирмите са задължени а, да предоставят а, цялата информация за а, сферите и, а, е, или полетата, в които се ползва а, е, всеки отделен фармацевтичен а, продукт вече в продължение на години. Малко съм объркана, по цял, е, объркана в цялата тази продукция процедура, а защото става въпрос и за лекарства, които вече известно време са били на пазара и могат да бъдат изтеглени. Например, във Франция а, има един продукт, а, който ще бъде изтеглен от пазара за а, а, пациенти с. А, бъбръчна недостатъчност, макар че се ползва вече 30, може би и 40 години, но това може да се отнася и до други по-стари лекарства и така. Дами и господа, мисля, че предложението на комисията е сравнително добро. Мисля, че може да бъде подобрено но защо фармацевтичната бдителност не работи толкова добре? Просто защото трябва докъде да се появяват на време, за да можем да се справим с проблемите. Благодаря. Исках да предложа на комисията да вземе думата. А, мисля, че госпожа Търбок е тук. Малко сме а, назад с времето, но може би искате да кажете нещо. А, след това ще дам думата на госпожа Търмак. Благодаря много, господин председател. Ще бъда много кратък, имайки предвид, че по време на последната дискусия в тази комисия вие ми дадохте шанс да реагирам, да дам отговор на някои от нещата, които бяха засегнати, така че няма да се повтарям. Но искам да подчертая две-три точки най-вече за публичното финансиране. Искам отново да подчертая, че в миналото а, финансирането на фармацевтичната бдителност не беше достатъчно а, публичното финансиране е добра идея, но трябва да погледнем реалността в очите. И мисля, че има риск независимостта на агенцията да бъде а, заплашена от опасността независимостта на агенцията да бъде заплашена от тези такси за авторизация е равна на нула. Ам, а, съответните бю, власти власти, бюджетни власти са тези, които решават е, съвсем прозрачно какво ще бъде финансирането от публичните а, фондове. Обаче също така обществените, общинските а, власти са тези, които решават кои да бъдат освободени от такива такси, като например а, сиропиталищата и други. И така, а в сферата на фармацевтичната бдителност полета, където който може да се разработи заедно с, между, заедно с всички държави членки, агенцията да подготви основата за годишната такса, която обаче няма да бъде специализирана или само предоставена на фармацевтичната бдителност. А така че първото ви съмнение се оказва не особено обосновано член 24 толкова известен на стана и вие искате да го заличите, ние вече имаме правните разпоредби за специфичните случаи по авторизацията. И тези специфични условия са конкретно и ясно формулирани а, клиничните а, тестове а, трябва да продължат а, толкова дълго, колкото е необходимо, но в същото време да не се превърнат в а, а, тестове а, самоцел. да не давам примери с тичия грип, с последната пандемия, също и така нататък. През изминалите години не много често е използвана тази разпоредба, освен в някакви много а, специфични случаи. И изобщо не е а, в намеренията на комисията да генерализира всичко това. Ние се опитваме да разясним факта, че може да се даде разрешение за а, пускане на пазара а, и да се а, правят след това изследвания на ефектите от а, на лекарственото средство, след като то вече е на пазара. А, и така искам да повторя, не това е намерението, което споменахте, че е намерение на комисията. Не знам откъде идва това неразбирателство. Ние имаме намерението да а, накараме фармацевтичните а, производители да предоставят необходимата информация винаги, когато е необходимо, а, в, в а, кратък срок може би ще приемете моето обяснение и твърдение, че ние нямаме таен дневен ред, който е различен от това, което предлагаме пред вас и го правим но също така трябва да се зачитат и изискванията и правилата за защита на данните. И последно, вижда, видях и посланието от страна на комисията ЕНВИ и се надявам, че в а, законодателния процес ще постигнем необходимата степен на разбирателство. Благодаря много. Благодаря, господин Търбак. Сега давам думата на автора Клод Търмас, за да обобщи. Клод. Благодаря. По последната бележка на представителя на Европейската комисия беше споменато на друго място, че ако създадем такава възможност за по-бързо авторизиране при определени обстоятелства, не съм убеден в това. Защо изобщо трябва да се разширява? Защото след като системата до момента е достатъчно добра. Искам да благодаря на колегите за техния принос. Днешната дискусия вече показа, че имаме въпроси, по които имаме съгласие, други, по които трябва да поработим още. Доколкото разбирам, всички сме съгласни, че искаме пациентите да имат повече възможност да вземат участие, да има национални, регионални филтри чрез националните компетентни органи преди тази информация да достигне в системата за фармакологична бдителност. Ако заобиколим от началото още националните системи, не знае колко души ще влизат в базата данни Eurovigil и как ще се подбират кое е реално, кое не е. Не зная колко хиляди души стоят зад е, Eurovigilance. Е. Така че, според мен, ще бъде много погрешно да не ангажираме националната компетентност, тъй като на национално равнище има много знания, много а, информация. И това е въпрос, който можем да обсъдим. Дали е достатъчно а, на добра националната система, от която да се подава информация по-нагоре. Аз все още не разбирам каква ще бъде добавената стойност, паралелно да се стига до Eurovigilance, защото системата по този начин ще бъде наводнена с информация. Ако няма достатъчно служители, които да обработват тези данни в Eurovigilance, тогава тази система ще бъде блокирана. И аз бих искал това ниво да бъде ниво, на което постъпва филтрирана информация. Това е детайл, който трябва да седнем и да постигнем съгласие помежду ни, така че нека да работим заедно. След като ни дадете срока за представене на изменения, можем да поработим върху компромисните изменения, така че, господин председател, нещата са във ваше ръце. Искам отново да се извиня, че закъснях. Следващия път ще се опитам да дам по-добър пример. Благодаря ви за много подробната работа по този тема, както и на работата на докладчиците в Сянка. На 16 марта е предвидено гласуването в Комисията по околната среда, което означава, че в нашата комисия трябва да гласуваме на 23 февруари. Крайният срок за изменения е 2 февруари, т.е. следващата седмица, така че ще разполагате с малко време за подготовка. Трябва да разгледаме след това предложенията за изменения и да гласуваме на същия ден. Съжалявам, че сме малко ограничени във времето, но трябва да се съобразим с графика за гласуване в Комисията по околната среда. През април ще бъде разглеждането на въпроса в пленарна зала. До 12 часа на 2 е срока за представяне на предложение за изменения. Благодаря на Клод Турмес. Има и друга важна точка, по която докладчик по становище е госпожа Регина Бастус. Темата се отнася до фалшифицираните лекарствени продукти. Докладчиците в сянка са тук. Някои отсъстват. Има също и представител на Европейската комисия, който ще вземе отношение. Кой от комисията? А, господин Търбек ще отговори. Малко се забавихме, но се надявам, че госпожа Басто ще бъде кратка, но достатъчно изчерпателна. Благодаря ви много. Аз ще се опитам да бъда максимално кратка и да се съобразя с ограниченията във времето. Това е много важен въпрос, свързан с защитата на потребителите и навлизането на легалната верига за доставки на фалшиви продукти. Бяха поставени редица въпроси към комисията, бяха ангажирани много заинтересовани страни, бях в тесен контакт с а, докладчиците по а, становища. Не разполагах с достатъчно време, но ние проведохме неформален обмен на мнение, проведохме съвместни заседания с представителите на Европейската комисия, както и с други колеги. И искам да благодаря на всички за тяхното съдействие. Становището, което е изготвено, е резултат на обмена на мнение тук в нашата комисия по редица въпроси, свързани с предложението на Европейската комисия. Това са въпроси, които по наше мнение се нуждаят от допълнителни разяснения. Това са въпроси, които сме обобщили в моето проекто становище. Те са свързани с потребността да се дефинират фалшифицираните лекарствени продукти. Следващият въпрос е дали тези фалшиви продукти се продават изключително по интернет или не. Предложението на комисията всъщност не обхваща продажбите по интернет, затова ние предлагаме на Европейската комисия докладът, представен на парламента и съвета за ефекта на мерките от директивата по тези продажби да бъдат отчетени, защото държавите членки трябва да авторизират предлагането по интернет на медицински продукти. Фалшифицираните продукти обаче много по-често се продават по интернет, което означава, че има празнота в информираността на потребителите. Ние трябва да намалим този информационен дефицит в максимална степен, като приложим стандартизирани мерки и да реализираме информационни кампании за обществеността, за да се преборим с това явление. Информация следва да се предоставя и за някои от характеристиките за безопасност, с които следва да бъдат запознати потребителите. Има редица въпроси, свързани с безопасността за продукти, за които се изисква лекарско предписание в бъдеще, може би и а, продуктите, които не са по лекарско предписание, ще бъдат обхванати. А, комисията в срок от а, две години трябва да може да изготви доклад а, по продуктите, които са продават без лекарско предписание, за да се прецени дали те да бъдат включени също в обхвата на тази директива. Има и друг въпрос, който е свързан с информацията. Информацията, която влиза в базата данни, ще бъде доста чувствителна. Това е информация свързана с фалшифицираните медицински продукти. Базата данни трябва да съдържа информация за фалшиви лекарствени продукти, които са установени на пазара на Европейския съюз. Властите във всички държави членки трябва да гарантират, че съответна информация ще бъде подавана за базата данни и към Европейската агенция по лекарствата. Тази информация трябва да бъде обединена на национално ниво, след това да бъде координирана с Европейската агенция по лекарствата. Що се отнася до идентификацията и проследяемостта, промените в системата за проследяване и проверка трябва да бъде усъвършенствана и тя не трябва да се използва за търговски цели. А, ние също считаме, всъщност считам, че имаме единомислие по въпроса, че фалшифицирането на лекарствени продукти е криминална дейност. Затова трябва да се предвидят и адекватни санкции. Трябва да бъдат приложени възпиращи средства. Знаем, че това не е в компетенциите на Европейския съюз да определя какви да са санкциите, затова настояваме държавите членки да засилят предприятите мерки в това отношение. На следващо място въпроса за комитология, който вече не съществува след влизането в сила на Лисабонския договор. Това е въпрос, който просто споменавам мимоходом, за да припомня, че има нови разпоредби, които са в сила от 1 декември след влизането сила на Лисабонския договор. Това бяха някои стъпителни бележки по моето проекто становище. Още нещо, което бих желала да спомена, е, че след като се запознах отново с становището, което изготвих с помощта на много от колегите, както казах от самото начало, това проекто становище съдържа има а, доста грешки в а, писмения превод. А, в а, някои от съображенията мисля, че трябва малко да се прецизира езика, нещата трябва да са по-прозрачни, трябва да се гарантира правната яснота. Аз а, бих желала да направя от а, мое име редица предложения за изменения. за да се опитаме да изясним нещата и да гарантираме прозрачността, което по мое мнение е важно. След като казах всичко това, проявявам интерес да чуя какво е становището на колегите по въпроса. Председателя, ако можем също да получим толкова целенасочени, точни и ясни и изявления от докладчиците в Сянка, госпожа Парванова и господин Фокс. Първо госпожа Парванова. Госпожа Вайла. Вайлер. Да, благодаря, господин председател. Имам няколко бележки. Имам доклада ви само на английски, все още нямам доклад на немски. Най-вероятно все още не всички писмени преводи са готови. Това не е толкова трагично, защото десетте изменения са прегледни и мога да ги изчета и на английски. Но ако трябва да внесем изменения до 9 февруари, мисля, че срокът е, ще е доста така кратък и притеснителен няма да имаме много време. Искам да ви питам дали този срок ще се запази. Имам няколко въпроса. Първият въпрос може да се види в подробния доклад на МВ, но може би и вие може да ми отговорите. Каква е целта, предназначението на тази база данни? Вие пишете, че данните и информацията следва да бъдат съобщавани, reported, а, на базата данни. Освен това казвате, че тази база данни трябва да съответства на националните закони за защита на личните данни и да не се използва за други стопански цели. Това е смислено, но а, как, каква е, какво е предназначението на тази база данни? Тайна база данни, секретна база данни, която е на разположение за експерти и а, така медицински лица и бих разбрала това, но тогава базата данни ще има само едно предназначение. Мисля, че трябва да е ясно, че у нези фирми, които пускат в обращение фалшифицирани медикаменти, защото често това не са производителите и посредници, това трябва да се оповестява. Това в момента става случайно, чрез тестове, проверки на органи, на митнически служители. Много често лекари откриват това, като казват това не е възможно и за щастие медиите се натъкват на такива фалшиви лекарства. Но ако това е така, е хубаво това да се оповестява и да става публично достояние, защото това е важно достояние на демокрацията. Защото вие справо казахте, че тази престъпност е нещо, което трябва да е публично достояние. и на последно място, в вашето изложение, вие сравнително подробно описахте, че всъщност включвате и онлайн сделките в директивата, защото най-много закононарушения се извършват именно при тях. В последното ви изменение, което виждам, става дума само за лекарствата продавани без рецепта на гише в аптеката, over the counter продажби, но това не са продажби в интернет. Бихте ли посочили къде точно е мястото, където сте включили онлайн сделките? А, искам да видя тези онлайн сделки в текста, иначе ще трябва да направя изменения, така че това е нещо, което комисията трябва да провери при следващия си доклад. Аз поне не го намерих при бърз преглед. Благодаря. Госпожа Първанова има думата. Благодаря. Искам да поздравя също госпожа Бастос за доклада. Тя всъщност много а, добре а, съобрази и взе предвид всички предложения. Искам освен това да подчертая определените квалификации, като например дефиницията на фалшифицирани медицински продукти, но можем да добавим, че всеки отделен продукт трябва да бъде, да бъде третиран по-отделно освен това, да, а, разпределение на отговорността между всички членов, всички елементи в веригата, т.е. да се разпредели в съответствие с участието, отговорността и на доставчици, и на транспорт транспортиращи фирми и така нататък. Госпожа Матия също е свършила чудесна работа в тази сфера. Тя предлага разработване на сертифицираща система за фармацевти освен това, поздравявам идеята за провеждане на обучение за митнически служители. Също така мисля, че можем да поздравим автора на това мнение, макар че може да се направят някои допълнения във връзка с защитата на потребителите преопаковането, госпожа Бастос не засяга този момент, а е един от основните методи и лесни методи за установяване дали е фалшифициран продукт или не е а, а, опаковката му. Ето защо много по-лесно е опакова, опаковката да съдържа такива защитни елементи, но се случват а, и преопакования. Има и разумни причини да се публикуват и данни, касаещи страничните ефекти, за да може обществеността да бъде подготвена. Освен това, генеричните лекарства наистина заслужават да се направи един подробен анализ на риска от който се увеличава с периода на присъствие на дадено лекарство на пазара за фалшифицирането. И това трябва да се вземе предвид. Освен това, трябва може би да засилим още повече разпоредата, представена от госпожа Бастос във връзка с а, наказанията, касаещи всички, които по веригата имат нещо общо с фалшифицираните лекарства и дори да подходим към такива участници в верига, като към организирана престъпност. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо Парванова. Господин Фокс, имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина много разумен е текста, предложен от госпожа Бастос, допълва предложеното от комисията и а, ре, а, отразява някои от нашите най-големи притеснения. Фалшифицираните лекарствени а, продукти, това наистина е нещо, което разискваме в продължение на години и в името на потребителите ние трябва да направим необходимото а, да се направят а, стъпките, които ще доведат до а, увеличаване на информацията. Трябва да организираме и кампания за повишаване на осведомеността и да популяризираме а, тази възможност за потребителите, за пациентите да предоставят информация за страничните ефекти. Очакваме възможността а, да продължим а, сътрудничеството си с други а, групи, за да може да се а, така очертаят и възможностите а, за оценка на последиците от извършеното. А, също така системата за а, авторизация във всяка държава членка е уникална, но трябва да намерим общото. Паралелната търговия наистина се подкрепя, а обаче трябва да и се добавят характеристики, които ще увеличат безопасността. Благодаря, господин Фокс. А, извинете, господин Шваб. Искате ли да вземете думата? Да, заповядайте. Много накратко, ако вече. Благодаря, господин председател. Много е важно. И първо би желал да благодаря на докладчика за това е много концентрирано предложение. Искам също да взема повода за фалшифицираните а, медицински продукти, за да ви напомня, че ние създадохме форум в тази институция за борба срещу а, фалшифицирането на продукти, а, пиратските изделия и през март месец ще проведем тук конференция. А, каним всички колеги а, да участват с доклади, с изказвания и ще се радвам, ако някои от колегите вземат повод от днешните изказвания да си помислят дали не биха желали да участват в тази конференция. Uh, yes, can I, can I... Господин Търбергер, няколко минути за вашия коментар. Съжалявам, че не разполагаме с много време. Благодаря, господин председател. Действително ще бъда кратък. Искам да кажа нещо във връзка с санкциите. Нашите преговори по наказателните санкции за фалшивите лекарства показват следното. Преговорите, които водим със съвета на Европа, се намират в напрегнала фаза. Разбира се, комисията подкрепи преговорите. И що се отнася политически смисъл, няма никакви съмнения относно пътя, който искаме да следваме. Благодаря на казаното по тези въпроси. По базата данни. Този въпрос също беше разискван. Има обмен на информация между държавите членки. Намерението е да се създаде система за обмен на информация за фалшивите лекарства. Това няма да бъде база данни, поне не е така на сегашния етап. Относно подобряване на информираността, ние се взехме бележка, както сме казвали и в миналото, това е начин да се борим срещу предлагането на фалшиви лекарства по интернет. Действително, гражданите са слабо информирани за опасностите, затова е необходимо да се подобри осведомеността. Необходимо е да има законодателство или политическа инициатива, това е друг въпрос. но считам, че това може да е важна мярка за борба срещу предлагането на незаконни лекарства по интернет. Що се отнася до характеристиките за безопасност, считам, че няма нужда да навлизаме в подробности сега. Въпросът ще бъде разгледан в комисията. Необходимо е също да се спазва търговската тайна и този въпрос е предвиден в доклада. Информацията, която се съхранява, не трябва да се злоупотребява с данните, когато те представляват търговска тайна. Благодаря ви. Благодаря, господин Търбурге. Госпожа Бастус, желаете ли да обобщите, аз се... след това трябва да съобщя какъв е графика. Бихте ли направили кратко обобщение? Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на колегите за техните коментари. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, Техните предложения бяха много конструктивни и се радвам, че те са приели голяма част от измененията, които предлагам. Също отчитам това, което госпожа Вайлер а, за базата данни. Мисля, че представителя на Европейската комисия вече даде отговор на въпроса. Беше казано, че има вече база данни, която допринася за обмена на информация между държавите членки. На следващо място трябва да има и по-целенасочена база данни, която да се отнася до фалшивите лекарствени продукти. И това е, е споменато в проекто становището ми. Що се отнася до разпоредбите, свързани с безопасността? Базата данни е поверителна. Информацията, която се съдържа в базата данни, е конфиденциална, така че се е, спазва търговската тайна. Това е, становище се отнася до е, законната верига на доставки, но понякога е, има и продажби по интернет. В Португалия е възможно да се продават лекарствени продукти по интернет, въпреки че това не е възможно в други държави членки. Тук Европейския съюз не може да се намесва и да задължи дадена държава членка да позволи подобен тип продажби онлайн. Ние знаем, че фалшифицирането на лекарствени продукти, продажбата на такива продукти става преди всичко по интернет. Ние сме наясно с този факт. Ние вече се обърнахме с молба към комисията да започне кампания за подобряване на осведомеността и виждам, че комисията възприема а, това предложение. Трябва да предупредим потребителите, че има сериозна опасност а, при а, покупката на медицински а, продукти по интернет. На опаковката трябва да бъдат отбелязани характеристики, свързани с безопасността на продукта. Относно това, което каза госпожа Първанова, в становището ние искаме да посочим какви са опасенията ни, свързани с проследяемостта на лекарствените продукти. Това зависи от практическите мерки, които се прилагат при паралелната търговия. В веригата на доставки всяко заинтересована страна трябва да играе своята специфична роля. Потреб... Производителите и всички по веригата на доставки. Всички трябва да имат еднакви задължения и следва да бъдат предприяти мерки за гарантиране на проследяемост. Това е важен въпрос от економическа гледна точка и ние искаме да го изключваме. Трябва да внимаваме също и с паралелния пазар. Ако можете съвсем накратко да резюмирате, казва председателя, съжалявам, че ви прекъсвам. Благодаря, господин председател. Ако действително е нещо важно, което искате да кажете, разбира се, можете да го кажете. Искам да кажа за всички какъв е графика, който, графика, който предлагаме. Отново гласуването във водеща комисия ще бъде през април затова предлагаме крайния срок за представяне на изменения е 9 февруари на 16 март. Ще бъдат разгледани измененията и гласуването ще бъде на 17 март. Госпожо Бастос, приемате ли този график? Той ще имаме още една възможност за задълбочена дискусия и тогава можем да разгледаме и някои други аспекти. Съжалявам, че трябва да приустановим до тук, но ни остават още точки в дневния ред. Искам отново да благодаря на... за свършената работа. Сега преминаваме към нови а, проекти, които бяха стартирани днес. Искам да се извиня на следващите оратори, че ние разполагаме с много ограничено а, време. Затова искам да ги а, помоля съвсем в схематичен вид а, да ни представят докладите си, след което докладчиците в сянка съвсем накратко да коментират засегнати въпроси, вместо да навлигаме, навлизаме в подробности, тъй като ще имаме така възможност на по-късен етап. Доклад е, за относно Европейското економическо пространство и е, Швейцария. Господин Репо е тук, е, господин Кройцман, Господя Руле не е тук, аз съм тук, аз съм докладчик в Сянка също. Не зная дали някой от Европейската комисия ще коментира. Най-напред господин Черковски да ни представи работния документ, документ и какво предлага за по-нататъчна работа по този важен документ. Преди да кажа няколко думи за работния документ, нека да ви скицирам двете опции, които стоят пред нас. Трябва да говорим за две доста различни неща. Държави, които са членки на вътрешния пазар или поне а, си сътрудничат много отблизо с нас, но не са членове на Европейския съюз. Очевидно от една страна имаме ЕИП, което е една много инст стриктна институционализирана структура, членовете а, взимат а, участие в т.е. участват в взимането на решения. Имаме една система с Швейцария, която, която се базира на а, 120 споразумения. има и 170 комисии двустранни. Това е така, но след поредица от консултации решихме, че имаме про- проблеми а, с, с а, Швейцария. Ето защо нашия работен документ се насочва към характера на взаимоотношенията между Швейцария и Европейския съюз. След като говорихме с вас и, и с някои от другите колеги, решихме също така да помислим а, за този национален подход, за да може документа да бъде по-добре насочен към бъдещето и така нататък. И Както разбирам, координаторите се съгласиха да се върнем обратно и да покрием и по-широкият състав и ЕИП, ЕИП, e e Европейското економическо пространство, за да можем да разгледаме нещата в тяхната цялост. Когато става въпрос за работния документ като такъв, а, виждате го това пред вас, ще кажа няколко думи. В началото се описва системата на взаимоотношения между Швейцария и Европейския съюз, много а, сложна и а, много трудна а, система, която не може да се опише в няколко страници за онези от нас, които са свикнали с правилата, които ръководят вътрешния пазар, а някои а, разпоредби са твърде странни. Няма е еднакво прилагане и а, се казва а, дори а, от нашия собствен съд, от съда на Европейските общности, че няма е, еднакво тълкуване на едни и същи законови разпоредби. Когато става въпрос за свободно движение на продуктите, това е е, е един от основополагащите камъни на нашето съществуване като единен пазар, но това не въжи за Швейцария, например а, има някои елементи, които дискрима, дискриминационно се прилагат. Мога да ви дам и други примери като тези. Има, разбира се, някои бариери по отношение свободното движение на а, хора и услуги, които сме посочили, анализирали в работния документ. Като пример има нужда от 8-дневно предупреждение за предоставянето на услуги в повечето от швейцарските кантони. И отново дискриминационният а, начин на прилагане е а, су, тема на нашия доклад. Очевидно, а, трябва и по-нататък да се провеждат дискусии. Важното е как да подпомогнем уреждането на спорове, защото са различни системите – как да проведем мониторинг на правилното прилагане на споразумението за свободно движение на хора също е много важно. Е, има нещо като едно общо споразумение по въпроса за свободното движение, но трябва да се подготви ново или нов текст на споразумение, което да се подпише. Дали ще се фокусираме върху подобряване на статуквото което създава още по-големи затруднения в процеса на взимане на решения, или можем да погледнем и отвъд тези ограничения и амбициозно да предложим едни съвършенно нови отношения, базиране на нови, ново споразумение и нови споразумения с Швейцария. И така можем да решим и в двете посоки да се движим, да можем да разширим много от, т.е. да разширим обхвата и да включим много от нещата, които касаят, примерно, обществените поръчки и много други неща и да не се подготвят работни документи за една седмица, а за един месец. Предполагам, че това решение е взето от координаторите, но вие, господин председател, сте човек или институцията, която може да вземе окончателното решение. Благодаря много за изключително ясното изявление. Аз бих могъл да говоря в двойната си роли и като председател и като докладчик в сянка от координаторите разискваха а, това по време на стратегическата ни среща и а, по отношение на вашето предложение за разширяване на а, обхвата на този доклад. Също така да се покажат представители на, на ЕИП и на Швейцария, за да се разработи рамката. И накрая искам а, да привлека вашето внимание за документа от брифинга в отношенията базирани на а, споразуменията с Швейцария, които разбира се а, включват и поредица от предложения за промени. В такъв случай ние бихме искали да ви помолим да разработите с а, докладчиците в сянка а, един график във времето, за да може всичко да се подреди в достатъчно на дълги и в същото време достатъчно кратки периоди от време. След това ще, а, а, го раз, ще разгледаме вашият проектодоклад и ще ви го предоставим обратно за по-нататък. Благодаря, господин председател. Този работен документ, изготвен господин Църковски, е една добра основа. Предложенията, които се правят, са интересни. И ако бях част от византийското yrityksillä on jatkossa mahdollisuus toimia esteettä. Надявам се, че ще работим без никакви спънки в бъдеще. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председател. Интригуващият въпрос ще бъде, ще се така, придвижи ли в позицията си Швейцария или не? Има много предложения за подобряване функционирането на един разширен вътрешен пазар и всички ние знаем колко трудна е темата Швейцария и вътрешен пазар. Е, спомням си, например, дискусията за така, оповестяване на приходите от ликви. Европейците в крайна сметка не успяха, но американците с твърдите си искания и заплахи успяха да постигнат прогрес, така че има движение. Втория въпрос е заинтересована ли е Швейцария да стигне до подобрения с Европейския съюз? И в този смисъл има смисъл да се дискутира въпроса за разширяване с оглед на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, защото според мен ми се струва, че е по-лесно да постигнем съгласие с тези държави от ЕФТА, отколкото Швейцария. Защото в Швейцария има много силна пряка демокрация. Там проблемите се разрешават с референдуми, но съдилищата в Швейцария не признават редица решения, които са прияти тук. Така че има смисъл да проведем една дискусия с тях, доколко е на лице готовност за двустранни споразумения или споразумения на Европейския съюз с Швейцария и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия. И е, съответно, ако е на лице е, готовност за подобряване на взаимоотношенията, може да се сформират съвместни комисии които, или комитети, които често да се срещат. Но първо трябва да проверим има ли готовност, има ли желание и ако то е на лице вече, може да се дискутират нещата в детайл. Господин Шваб, знам, че имате специален интерес а, към Швейцария, защото живеете наблизо. Господин Шваб, да, благодаря ви. Ще бъда кратък, защото знам, че нямаме време, но все пак има неща, които не мога да не а, съобщя. Първо, искам да благодаря на колегата Трасковски за тази много така задълбочена предварителна работа и това е отлична основа. И аз си признавам, че аз живея много близо до границата с Швейцария и съм засегната от редица проблеми, засегнати в изследването, но трябва да ви кажа, че някои от посочените неща никога не съм ги срещал. Верни са редица неща, но самата Швейцария се третира по малко по-различен начин, отколкото Норвегия, Лихтенштайн и Исландия, Исландия, но колегата Трасковски каза, че може да така, вземе предвид това. На второ място трябва да ви кажа, че е, не мога да разбера е, следното. Когато колегата, както колегата Кройцман от либералите току-що каза, че швейцарите имали трудности с пряката си демокрация и че съдилищата не биха приели редица неща и признали. Аз имам взаимоотношения с много швейцарски колеги, но си, но си мисля, че двустранните договори, които са сключени между Европейската общност и Швейцария, а, трябва да се прилагат и там оправдания няма. Така че се надявам, че ако това е предложение на господин Трасковски да потърсим пряк разговор, разговор с тях, може поне да доведе до прилагане на нещата, които, по които вече имаме подписани решения и споразумения. Например, неща, които касаят, например, предоставящите услуги или неща, касаещи продуктите в трансграничните региони. Благодаря. Може би, господин Църковски, искате да кажете няколко заключителни думи. Да, благодаря ви много. Аз читам, че тази възможност може да използваме, за да направим равносметка на отношенията ни, като включен всички въпроси. Този работен документ е отличен и той дава добра основа за работата ни. На второ място, този нов подход спрямо европейското економическо пространство ни позволява да демонстрираме, че сме открити. Когато погледнем отвън на собствените си проблеми, нещата изглеждат по-ясно, защо не използваме тази възможност. На следващо място трябва да предложим някои решения. Дори при статуквото на отношенията Европейския съюз с Швейцария има възможности за подобрение, така че можем да помислим за известна промяна в сегашния формат. Благодаря за всички коментари. Аз ще проведа среща с докладчиците в Сянка, ще бъда в тесен контакт с секретарията. Координаторите ще се опитат да, из... да организират едно мини изслушване, за да можем да изготвим окончателния доклад. Благодаря. Когато имаме график, ние ще го съобщим на членовете на комисията. Ще имаме специално заседание през февруари. Тогава ще можем да съобщим и графика. Това, което искам да кажа на този етап е, че ние сме комисия по вътрешен пазар, а не комисия по външни отношения, така че трябва да се фокусираме върху аспекти, свързани с вътрешния пазар. Вече говорих с госпожа Лолис, която е заместник-председател. Очакваме също и делегация от Швейцария. Можем да ги ангажираме. Ние сме в тесен контакт е, и аз ги поканих от ваше име да вземат участие в дискусията ни. Надявам се, че можем да работим паралелно. Благодаря, благодаря много. Сега преминаваме към следващият е, документ, който също е нов. Това е важен доклад от господин Грек е, за единен пазар за потребителите. Действително разполагаме с много малко време. Искам да приканя господин Грек да ни сподели идеите си за доклада, както и да ни запознае с графика. Господин Карас, Рошфор, аз, господин Дион са в списъка на ораторите, които искат да вземат отношение. Искам да помоля всички да бъдат кратки. Целта е да се започне работа по темата. Последствие ще имаме възможност за по-детални обсъждания. Благодаря, господин председател. В писмо, което беше изпратено до професор Монти, който има невъзможна мисия, беше казано също в изказване на Барозо, че основ... единия пазар остава в основата на Европейския съюз. Но за да бъде крайъгълен камък, трябва да е изграден солидно. Единият пазар трябва да бъде поставен на здрава основа. Това е важно за интеграцията на Европа, а това не е необратим процес. Всъщност този процес стана много труден и не трябва да го вземаме за даденост не трябва да вземаме зададено с защитата на потребителите. Аз нямам намерение да преоткривам колелото, но трябва да разберем как действа този механизъм. Трябва да преразгледаме вътрешния пазар, да преформулираме единия пазар, като оставим гражданите, потребителите в неговия център, да видим какво е възможно да се постигне, като се отчитат економическите реалности на нашето съвремие, както и потребностите на потребителите на съответния етап. Обикновените граждани гледат е, на вътрешния пазар е, с объркване или пък е, негативно. Всъщност, ако се обърнете към който и да е от гражданите във вашия избирателен район и го попитате какво представлява защитата на потребителите и единия пазар, често ще получите много неясен отговор. Този въпрос трябва да бъде решен и то незабавно. Последната криза, която изпитваме на финансовите пазари, не трябва да диктува изцяло, по мое мнение, начина по който преформулираме програмата за рестартиране на вътрешния пазар. Економическия климат е и реалностите обаче трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на плана за съживяване на Европейския единен пазар. Намерението ми е да предложа в моя доклад следните основни цели. На първо място да се справим с пречките, които изпитваме за да може Европейския единен пазар да бъде жизнеспособен. На следващо място трябва да кажем какви други цели, като комисия ИМКО и парламент се поставяме за вътрешния пазар, като отчитаме най-вече стратегията 2010 и рестартирането на вътрешния пазар. Трябва да предложим и мерки, за да коригираме сегашното положение. Аз ще предложа новата комисия до края на 2010 да излезе с документ, съдържащ предложения за нов законодателен дневен ред за единствения пазар, тръгвайки от целите заложени в договорите социална пазарна економика. Т.е. един холистичен подход, който да отчита бариерите, неяснотите, ефекта върху потребителите, социалния ефект, ефекта върху околната среда и прочее. Комисията трябва да предложи нов дневен ред за единия пазар, като се постави потребителя в центъра. Трябва да гарантираме да има равнопоставеност, да има нужния баланс. Друга цел – защитата на потребителите като процес – да включва автоматично основните е, елементи, това да бъде свързано с законодателството. Аз ще предложа по-добро регламентиране, намаляване на административните разходи за бизнеса и по-засилен диалог между комисията, регулиращите органи. Трябва да направим преглед на съществуващото законодателство. Това е предизвикателство. Господин Барние заяви по време на изслушването му, че ще има по-строги изисквания при транспонирането и прилагането на законодателството. Основните пречки пред постигането на ефективен европейски единен пазар и за неговото пълноценно развитие, да се преодолее фрагментацията, да се подобри транспонирането и доверието. Често държавите членки не транспонират, не прилагат правилно законодателството, свързано с вътрешния пазар и това често е в ущърп на потребителите. Има празноти в законодателството, което регламентира единия пазар, няма достатъчно сътрудничество между държавите членки, които работят по формирането на законодателството за вътрешния пазар. Също липсва доверие от страна на потребителите, малките и средни предприятия и други участници на пазара. Също има възраждане на протекционизма и национализма, което е друга пречка и това ще продължи вероятно и в бъдеще. Ще предложа и някои конкретни мерки, като по-качествено законодателство, законодателство а, за услугите от общ интерес, а, подобряване на дейността на Солвит, а, подобряване на безопасността на продуктите, да се справим с проблеми, свързани с патентите, с фалшифицираните продукти, с търговията онлайн. Това ще бъде в основата на моя доклад. Задачата никак не е лесна, като се има предвид, че има толкова много заинтересовани страни толкова много економически интереси. Но аз считам, че ние имаме нужната степен на ангажираност. Е, считам, че такава ангажираност съществува и в е, държавите членки. Ние разполагаме с е, малко време, за да могат и останалите докладчици в сянка да дадат своя принес. Аз предлагам да променим графика, за да позволим на всички заинтересовани, най-вече на докладчиците в сянка, повече време, за да представят своите предложения. Благодаря, господин председател. Благодаря, ви. Изключително интересен и амбициозен проект. Както казах, обаче, за съжаление, никак не сме добре с времето, Но ако може да помоля докладчиците в сянка просто да кажат по няколко думи за общото състояние и също да чуем и а, графика, но това е което можем да си позволим за времето, което имаме възможност. Господин Рошфор също ще а, вземе а, думата, също ще м- кажа няколко неща. Първа точка. Сътрудничеството с докладчика наистина а, до тук беше чудесно и има обаче голям потенциал още да се направи за вътрешния пазар. Това са е, едни от ответните реакции на някои от тенденциите, които наблюдаваме в глобален мащаб. Също така трябва да се почета, че не става дума само а, за а, законово уреждане, а на инвестиции, а, научни изследвания, политики. Ние имаме нужда от отваряне освен това, трябва да видим как може финансовите условия да подпомогнат и подобрят условията за правилното функциониране на вътрешния пазар. Второто, което искам да подчертая е във връзка с Лисабонския договор. Ние имаме нова база за работа. имаме хартата, и основните права на всички граждани на Европейския съюз. Това не може да не повлияе на вътрешния пазар. Освен това, социалната устойчивост е на лице. Освен това и конкуренцията е много важен фактор. Всички тези елементи, които изброих, трябва да играят своята съществена роля. Ние трябва да работим а, за кохезията, а, за сближаването и за економическото развитие. Освен това, ние имаме различни компетенции и това може да създаде проблеми. Трябва ни повече координация в данъчната политика, в економическите политики, в социалните политики. И така ние трябва да постигнем общоевропейска координация и след това трябва да подпомогнем развитието на вътрешния пазар, защото той принадлежи на европейците. Освен това има а, акта а, за, малките, за малкия бизнес. М нямаме особено ясно формулирана концепция по приложението му. Как бихме могли да подобрим работата си по финансовата ситуация. Това е нещо, което си струва добре да дискутираме и подробно. Благодаря, господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Господин Грек беше прав когато изреди всички важни въпроси, касаещи тази тема. Това всичко е важно за съживяването на вътрешния пазар. Искам да кажа, че е необходимо да гледаме на мисията на господин Монте като шанс, като основа, като отправна точка – Необходимо е да се намери, намерят пътища за ускоряване на този подход. Това е един анализ, който действително така търси корените на проблема. Казва се, че е много трудно днес да бъде изграден, е, стабилизиран европейския вътрешен пазар. В този смисъл съм съгласен с казаното и трябва да се опитаме да разберем нещата. Да, важно е да се преформулират нещата. Става дума за подобряване на процедурата, за нова дефиниция. Защо всички ние сме тук? И знаете, че в тази връзка този нов пакт е нещо важно. Ние идваме от различни страни, но разбира се, има и страни като Германия и Франция, които се застъпват по-скоро за социална пазарна економика, може би и Белгия. Те обаче е, днес се колебаят дали да дадат тласък на вътрешния пазар. Същевременно англосаксонски, е, Великобритания е, и новите държави биват обвинявани, че забавят вътрешния пазар. Важно е наистина да се а, така сравнят нещата. Има възможности за създаване на доверие и ви сте прав, когато посочвате потребителите тук. Някои Важно е тук да се посочат групите лица, които имат интерес от изграждането на вътрешния пазар. Ние подкрепяме а, идеята за насоки, Михаил Бърние, Мишел Бърние спомена това днес и трябва да го подкрепим и него. Ние отправихме апел и към председателя. Бе организиран съответния обяд. Ще ви помоля да видите протокола. Това е лично мнение. Може би има неща, които са казани по-ясно в протокола от обяда тези, тези два документа са полезни за, доку... за доклада ви, господин. Господин Дион. Think... Благодаря, госпожа... господин председател. Мисля, че основното предизвикателство а, ще бъде липсата на достатъчно време за подготовката на такъв много а, важен доклад. Освен това, трябва да направим всичко той да не стане пълен с технически детайли, защото има поредица от такива а, проблеми технически, но не трябва да се загубим в тях. И тъй като вътрешния пазар е нещо, което е в сърцата и умовете на всички граждани на Европейския съюз, трябва да помислим наистина как да представим в, в доклада онова, което би накарало гражданите на Европейския съюз да повярват, че искаме да подобрим функционирането на вътрешния пазар. Аз искам да посоча някои неща, които поне в моята страна предизвикаха критики от страна страна на гражданството. Едното е, че има предложение за конкретно <clears throat> за конкретно а, намесване от страна на комисията. О, а, оказ... Е, оказа се нещо, а, например, в моята община, във връзка с, с зоопарка, който имахме, а, там нещо се оказа, че се засягат някакви изисквания по конкуренцията. Беше твърде странно, защото всъщност имахме само една зоологическа градина в нашата община. И, и е така, като че ли такива едни неща трябва да се предотвратяват. На, на второ место, социалните права. Доста проблеми излизат именно на тази база. Знаете колко много работа се отваря на, европейски, на Съда на Европейските общности във връзка а, с. А, а, това. И ето защо е необходимо да се обърне изключително голямо внимание на социалните права. След това малките и средни предприятия. Има две групи от тях, които и, едната група, която иска да остане на местно ниво и друга група от тях, която желая, има амбицията и капацитета да се развие и да играе на общо европейския пазар но ние регулираме твърде много или твърде трудни а, бариери и изисквания поставяме пред а, малките и средни предприятия. А, и, и а, е добре да разграничаваме все пак правилата в съответствие с тези две групи, които исках да посоча. Да, благодаря. Няколко коментари от мен. Съгласен съм а, а, с това, което господин Рошфор упомена. наистина това е документа за действие за господин Барние и след това да го представим на господин Монти, защото това са сферите на нашата отговорност. Следих много внимателно казаното, когато става въпрос за създаването на една високо конкурентна ам, економика в рамките на единния пазар. Доста други сфери а, бяха, а, са упоменати, които си заслужават а, а, нашето внимание, като например нарушаването на интелектуалните права и а, правата на интелектуална собственост и така нататък. Но си мисля, че трябва да внимаваме да не претоварим а, текста. Нека да се фокусираме върху качеството, а не върху количеството. А просто защото всички комисии в парламента се оказва, че имат а, нещо общо с някои от въпросите, които включваме ние в този обхват. Ще предложим в дискусия с секретарията да се направи а, среща. Ще направим също среща и с докладчиците в Сянка. Луи, мога ли да те помоля да обобщиш и да ни кажеш също така за графика, за да продължим нататък. На първо място бих искал да благодаря на своите колеги а, за голямото разнообразие от а, а, неща, с които те допринесоха за това, което подготвих. Но аз си мисля, че трябва да се направи това. Аз не бих искал да заявяваме, че имаме цел, без обаче да посочваме конкретните инструменти, с които смятаме да постигнем тази цел. Верно е, че не трябва да бъдем, а, да навлизаме в а, много технически подробности, но в същото време трябва много конкретно, много ясно и детайлно да, да дадем нашата обосновка да, и нашите концепции. И трябва да изброим точно стратегическите цели. Също така трябва да бъдат формулирани нашите препоръки за ползване на инструменти, които смятаме, че най-ефективно ще ни доведат до постигане на целите. С други думи, да не слагаме само кухи думи, без да ги подплатим с конкретни действия. Що се отнася до графика, аз бих казал, че е по-добре да удължим срока, защото това ще бъде един фундаментален доклад и не трябва да го ограничим просто като една реакция към финансовата криза. И не смятам, че трябва да бъде ограничена и от работата на Монти. Ние е, смятаме, че трябва да изразим позицията на е, комисията ИМКО и на Европейския парламент. И ако се споразумеем а, е, за графика по-нататък, господин председател, а, можем да спреме тук с последното, което казах. Благодаря много. Благодаря, госпожа Делия. Тук е, от Генерална дирекция вътрешен пазар. Не знам дали може а, е, да изслушаме нейното изказване поради краткото време, с което разполагаме, но искам да я благодаря за това, че присъства на тези разисквания. Ще изпратя графика до всички. Мисля, че наваксахме малко време, но 10 минути, които загубихме по-рано, не можах да наваксам. Госпожа Сартори ще има думата. Това е и след това госпожа Хед, която не беше тук в понеделник. Някои от докладчиците в сянка ще дойдат по-късно. Джордана и аз разгледахме графика. В Страсбург на 8 февруари ще имаме заседание. Ще гласуваме доклада на Билан, както и първоначално ще разгледаме становище за комисията по промишлеността. Можем да включим вашия доклад в дневния ред за тогава, тъй като вашия доклад е толкова цялостен, толкова добре изготвен, че няма да можем да му обърнем подобаващо внимание днес след обед поради недостатъчното време, с което разполагаме. Ако нямате нищо против, можем да оставим това за 8 февруари, за 9 часа. Тогава ще направим и промяна в графика за предоставяне на изменения. Сега искам да дам думата на госпожа Сартори. Това е втори обмен на мнение по директивата за пускане на пазара на биоцидни продукти. Може би, госпожа Сантори, вие ще ни запознаете с новото развитие по темата. Да, господин председател. Ще се опитам да ви помогна, да бъда кратка. Това вече втория дебат говорим за една тема, която вече имахме възможност да разгледаме. С оглед на или в сравнение с последния път, аз постигнах консенсус с госпожа Кляс, с докладчика, кои а, членове следва да бъдат разгледани, с а, съответните комисии, възоснова на член 50 от правилника. Постигнахме консенсус да действаме съвместно по отношение на някои разпоредби в предложението, нези, по които работим и които имат отражение върху вътрешния пазар. Става дума за следните членове 25 с линия 1, 2 и 6, 26, 1, 7 и 9, 44, 1, 2, 4 и 9 и член 47. Това са разпоредбите, по които можем да се концентрираме сега, но за нас бе много важно да се задействаме и във връзка с една друга тема, именно консенсус, консенсуса постигнат с Комисията по околна среда, защото целият този регламент има отражение върху вътрешния пазар и не само върху действията на а, така и правомощията на комисията ЕМВ. Целта е а, процедурите да бъдат по-ефективни, да се хармонизира оценката на биоцидните субстанции, а, да се видят националните разпоредби, да се намалят разходите, свързани с процедурите по регистрация и да се гарантира подходящо ниво на защита на потребителите, преди всичко на тези потребители, които не са експерти. Това са целите, които сме си поставили. И в този дух са и измененията. Предвиждане на упростени процедури за по-малките изменения в тази връзка трябва да бъде взета предвид фрирайдинг система. Система, която използва чужди изследвания за малките и средни предприятия, трябва да адаптираме колкото се може по-бързо разпоредите към вече съществуващи а, системи, например РИЧ, за да не допускаме дублиране на разпоредби. Необходимо е да предвидим защита на а, деликатните данни, но и да осигурим достъп на потребителя до тези а, данни. Нуждаем се от система за контрол, която наистина да предлага гаранции. И разбира се, винаги трябва да мислим за това, системата винаги да е а, така да отразява риска. Опитах се да спазя времето. Бих желала да бъда кратка. В рамките на дискусията може да се появят и други елементи и ще се наложи да се изяснят някои други аспекти. На разположение съм на колегите. Благодаря, госпожо Сартори. Да, ние постигнахме договореност. Мисля, че вие много умело водите преговорите с Комисията по околната среда. Вие ще трябва да договорите нашата комисия, на нашата позиция с Комисията по околната среда и да можете да ги убедите да приемат предложенията ни за изменения. Госпожа Гепхарт е тук, господин Бюсой, господин Турмес не е тук, но господин Фокс е тук. Давам думата на госпожа Гепхарт, после на Госо и Фокс. Господин Шпейт от Европейската комисия също е тук. Искам да ви помоля да бъдете много а, кратки. Ще има допълнителни разговори по доклад на госпожа а, Сартори. Първо госпожа Гебхарт има думата. Да, надявам се това да не е заключителната дискусия. Това е едва първата. И трябва да ви кажа, госпожа Сартори, много е хубаво, че с вашата колега от комисията ЕМВИ сте водили преговори, но като докладчик в сянка на втората по големина политическа група, аз изобщо не бях включена. Много бързо вие изчетохте редица членове, разпоредби. Няма да е лошо, ако ни ги изпратите. Това не е обичайният начин, по който ние работим или си сътрудничим в тази комисия, така че аз да имам възможност да видя дали аз и моята политическа група може да се съгласи с това разпределение. Мисля се, че и нашата комисия като цяло трябва да провери това. Така че много ви моля, бъдете така мила да ми изпратите в писмен вид тези документи и на другите докладчици в сянка, така че да можем да видим и да проследим точно как сте стигнали до консенсус. Иска ми се да имам поглед върху това. Искам да бъда кратка наистина, защото не можем да навлезем в голяма дълбочина на дискусията, но в този въпрос за биоцидните продукти в много голяма степен става дума за защита на потребителите от една страна, от друга страна за въпроси свързани с сигурността. Защото в тези области може да става дума за силно отровни елементи, много трудни въпроси и ще бъде много важно да имаме достатъчно време да разгледаме тези въпроси тук. Така че, господин председател, ако ме слушате сега, ще ви отправя една молба. Моята молба е следната. Да договорим график, защото така че да имаме възможност точно да погледнем какви последици, какви разпоредби или изменения ще се предвидят в тази област. Защото това е една тема, за която имаме нужда от време, защото става дума за един а, изключително технически текст, но с много, много а, мащабни политически последици. Това е за днес от мен. Thank you very much, благодаря, господин председател. Искам да приветствам упростяването на процедурата за издаване на разрешения, както и намаляването на административните разходи. Етикетирането е от особена важност за защитата на потребителите. Етикетирането гарантира че продукта отговаря на изискванията при пускането му на пазара. Нискорисковите биоцидни продукти са предвидени. Аз съм съгласен с колегите при предишната дискусия, че е необходимо да се дефинира какво представляват нискорискови вещества някои административни промени, свързани с разрешенията, трябва да бъдат ускорени. Трябва да видим по какъв начин можем да упростим процедурата за целите на научните изследвания, защото административните пречки могат да затруднят пускането на нови продукти на пазара. все още липсва научна а, сигурност по отношение на използването на наноматериали, че те ще бъдат безопасни за потребителите. Продукти, които използват биоциди и които са произведени в Европейския съюз, са се гарантира, че ще бъдат безопасни, но тук постъпват и продукти отвън. Трябва да се гарантира безопасността на вносните биоцидни продукти. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Мисля, че вие се справихте с времето. Всички са съгласни, че сега съществуващото законодателство за биоцидните продукти е доста рестриктивно, скъпоструващо и трябва да се усъвремени и подобри. Срока 2023 е твърде удалечен срок в времето. Централизирана система трябва да се създаде много по-рано. Съгласен съм, че дефиницията на нискорисковите продукти е твърде ограничителна. Малките и средни предприятия за сега имат 75% от пазара, а разходите са доста високи. Това са проблеми, към които са насочени предложенията и се надяваме, че те ще допринесат за решаването им. Трябва да има по-опростена процедура за уведомления, за да могат съответните органи да а, видят дали са изпълнени условията. Също предложенията за критерии за изключвания а, са доста съмнителни, а, доста произволни по наше мнение – има продукти, които са забранени по законодателството за продуктите за растителна защита. Въпреки, че има доста голяма разлика в концентрациите на тези видове продукти. Благодаря. Благодаря. Може би да помоля комисията за съвсем кратък коментар, имайки предвид много краткото време, което имаме на разположение, преди да дам думата и на госпожа Сетори за а, графика. Да, благодаря, господин председател. Сигурен съм, че много от коментарите, а, които бяха направени до тук, са много полезни и наистина разбираме, че има много важна характеристика във връзка с вътрешния пазар, която трябва да бъде взета предвид. Също така можем да поздравим и силното ударение, което се поставя върху опростяването на процедурите за издаване на разрешителни, а също така и ам, концентра... концентрирането върху ролята на малките и средни предприятия. А, разбира се, трябва все пак да има а, неща, както са предложенията на комисията, които касаят всички биоцидни а, продукти, а не само някои. А, също така посочваме доста от елементите, които могат да бъдат разгледани още по-надълбоко и също така искам да кажа, че като цяло сме доволни от коментарите, които бяха направени. Благодаря, госпожо Сартори. Благодаря, господин председател. Всъщност, както казахте, нямахме много време днес. Плюс това, това е а, втори етап на обмяната на а, мнение на 5 ноември. Дискутирахме тогава. Също искам да се извина на нашия колега, ако нашата колега, ако не сме разбрали това, което искаше да каже. Всичко а беше изпратено на всички политически групи на 13 ноември. Това се бяхме споразумяли. Изглежда може да съм забравила някой от докладчиците в сянка. Обещавам това никога да не се случи повече. Съгласна съм с много от нещата, които казаха колегите. Много се радвам, че разискваме регламента, защото е, преминахме от е, директивата към регламента. Това е много важно, защото така ще повишим е, степента на сигурност за целия вътрешен пазар. Това ще е законодателство, което е пряко приложимо и то ще касае абсолютно всеки един и всички граждани на Европейския съюз. Съгласна съм и с това, което казва комисията че трябва да осветлим някои ключови елементи, трябва да опростим нещата, ние трябва да съобразим а, нуждите на потребителите, също така изискванията на малките и средни предприятия, да не забравяме, да не, а също така и задължителната тема за качеството. Всичко трябва обаче да бъде проверявано много внимателно. Благодаря, госпожо Сартори. Благодаря ви. координаторите а, ме окружиха в желанието ни да повишим ефективността на нашето сътрудничество, а особено във връзка с уеднаквяването на процедурите по издаване на разрешителни. Що се отнася до графика, предложението, по което се работи, е госпожа Сартори да изпрати до 2 февруари а текста си за превод. На 23 февруари ще можем да разискваме за първи път. Крайният срок за изменение 1 е март ще гласуваме на 17 март в комисията. А след това на 26 април ще се гласува и в Комисията по околна среда. Мисля, че графика ни дава достатъчно много време. И също така ще трябва да се направи преглед и на оценка на въздействието. Мисля, че госпожа Сартори ще има време да поработи още с докладчиците в Сянка има съществени изменения, които ние искаме да минат през пленарна зала. Ще посоча също така, че включването на материали, създадени от човека, могат да бъдат включени, но това е само мнение, а не по същество. Благодаря, искам да благодаря на госпожа Сартори, разбира се, и на докладчиците в Сянка. А сега нека да преминем към последното предложение за днес. Радваме се да видим госпожа Хатук, жива и здрава и тя е разработила един изключително задълбочен и много полезен доклад – но имайки предвид, че имаме толкова малко време, ще бъдем много кратки. Моята идея е да спазим крайния срок за предложения на 8 януари е добре да се срещнем с докладчиците в Сянка – Мога да ви дам и а, останалите дан, дати в повече подробности, но нека да ви дам думата да си представите доклада. Благодаря много, господин председател. Ще бъда наистина много кратка, най-вече заради преводачите, защото трябва да свършим 6.30. Съжалявам, че не можах да бъда тук в понеделник след обед седях на летището в Швеция и просто не можех да излета. Просто не, беше невъзможно да се добера а, до тук на време. А, имате моя доклад по това становище и бих искала да започна, изразявайки благодарността си за, на всички, с които работихме, особено с а, секретарията, докладчиците в Сянка също свършиха чудесна работа в добро сътрудничество с мен. В тази комисия нашата задача е не само да държим под око пазара, но и да защитаваме потребителите. И а, инструмента, а, за който говорим, е наистина един изключително полезен инструмент, който ни помага наистина добре да държим под око а, в, а, пазара и а, всяко едно развитие в него. Надявам се, че в бъдеще ще продължим разискванията и този инструмент ще ни послужи в продължение на доста години. А, има препоръки а, по отношение на повече индикатори, на а, повече а, инструменти, които да ни помогнат да разрешаваме и избягваме конфликти, а, а, също и за финансовата сфера. Всичко това може да бъде разработено и по-нататък. Не смятам, че трябва да навлизам в някакви проблеми, защото едва ли имаме някакво време. По-скоро бих искала да чуя какво ще кажат докладчиците в сянка. Господин председател, смятате, ли, че това ще е възможно. Надявам се да можем да спазим крайния срок на 2 февруари на обяд е крайния срок много ще ми е трудно а, да дойда в, от Швеция в Страсбург а, а, преди 9 часа вечерта в понеделника, но и, има среща на докладчиците в Сянка, възможно най-скоро след а, внасяне на предложенията, за да се постигнат необходимите компромиси. Оливия. Струва ми се, че вече нямаме време а, за сенки в този черен тъмен час на вечерта. Иска ли някой думата? А, ако беше седнала по-напред, щях да видя вдигнатата ти ръка, а ти си там някъде далече в височините. Да, някои от а, докладчицата Сянка са тук, други не. Госпожа Ками, там от далечния край на залата, искате ли да кажете нещо? Да, седя на последния ред, както в училище. Връщам се в миналото си, си спомням за него господин Мутеят ми даде своите бележки. Той иска да поздрави докладчика за чудесния доклад. Има някои предложения и идеи. Първо, що се отнася до надежността на рамката за оценка за потребителите, това е важен инструмент, но, данните, но той не е пълен. Данните, които се предоставят от държавите членки, ако изобщо се предоставят, не винаги са хомогенни. Затова е много трудно те да бъдат агрегирани. Господин Мортис е на мнение, че не бива пребързано да интерпретираме непълните данни. Втората точка касае равновесието между производителите и потребителите. Агрегираните потребители или така индивидуалния потребител трябва да бъдат разлежени по отношение на критичната маса. Трябва обаче същевременно да се гарантират правата и задълженията на потребителите и на производителите. Когато се говори за създаване на агенция за потребителите с пълни, така, с пълни правомощия, както се говори за това в, член, в точка 38 от документа, може да породи известни трудности, например, що се отнася до демо, демократичния баланс – от друга страна, що се отнася до възможностите за извънсъдебно уреждане на спорове, арбитражи, всичко това са неща, които са много важни като възможности и по-малко натоварват гражданите. Освен това, а, следното иска да а, представи моя колега. Дефиниция на активна потребителска политика в член 4 и възможностите за подкрепа за асоциациите на потребителите, които не се посочени много точно. По точка 7 става дума за предвиждането на специално така, образование, обучение на потребителите и като последна точка е хубаво да се прилага идеята на точка 32. Въпросът е обаче дали си струва да се полагат други усилия от държавите членки. Економическата криза се усеща сериозно в момента и трябва да си помислим дали да се предвидят съответните средства на институционално и на неправителствено равнище. Има вече а, редица органи, които са задължени да информират гражданите за правата им. Господин Марти иска да се извини, че не може да присъства днес тук но ми е оставил коментарите си и иска да благодаря още на сърдечно на докладчика. Monsieur le Président, Madame Ed, je vais être le plus concis possible et le plus rapide en vous. Ще бъда колкото се може по-кратък. С няколко коментара, които целят да подобрят доклада, който е отличен и по-настоящем. Четири са точките, на които искам да се спра. Първо, що се отнася до индекса за развитие на пазарите на дребно, искам да кажа, че това е нещо много важно. Не винаги добре тъкат нещата, що се отнася до влиза... захранването му с данни, сътрудничеството между службите на комисията, статистическите служби. Това сътрудничество е много трудно. Става дума за високопоставени специалисти, техници, а, мисля, че усилията ни трябва да продължат в тази посока. Не става дума за това да кажем кой е прав и кой не, а хората да си сътрудничат, докато получим надежни данни. На второ място, независимата агенция. Не съм съгласен с това, което се казва. Възможно е да имаме независими агенции за защита на потребителите. които са в диалог с предприятията т.е. могат да бъдат защитавани същевременно правата на потребителите, същевременно обаче да се запази диалога с предприятията. Нещата функционират добре във Франция и мисля, че не във всички държави на Съюза те са представени. Може би все пак трябва да има Европейска агенция, която да обединява всичко това и така и тези граждани, които нямат национална агенция, да бъдат представлявани. На трето място, вие говорите за възпитание, обучение на потребителите, говорите за учене през целия живот, но за всички социални е, така слаби ли става дума, включително и хора, които са много затруднени от кризата, които са допълнително обедняли от нея. Е, тоест, тук се говори за един вид просвещаване, осведомяване на потребителя – на последно място, не съм убеден, в точка 44 говорите за надзор върху пазара, контрол и за възможна стигматизация на определени предприятия, ако е, информацията, може би тогава е пряко така, полезна за потребителя, е възможно е, това да е в ущърп на предприемача. Е, не искам напълно да отхвърля тази идея, но за големи компании може да е оправдано, ако така, проблемите са трайни, но не винаги това може да бъде използвано автоматично. При малките и средни предприятия, например, е трудно. Те бързо могат да бъдат а, отслабени чрез една такава стигматизация, чрез залепването на етикети, те да бъдат преследвани. Знаем всичко това много добре. Знаем колко бързо се разпространява информацията в медиите и след това, ако се каже, това бе грешка, която бе причинена от така, тези събития. Така че трябва да докладчика да вземе преди, че и това играе роля. Well, I'm, I'm Благодаря, аз съм докладчик в Сянка от името на моята група. Докладът е много пълен. Много неща са включени от Анахед в него. Надявам се, че ще можем да я убедим да дойде на време в Страсбург, за да продължим дискусията. Аз искам да се спра някои по-общи концептуални въпроси. Какво ни казват тези данни? Тя правилно подчерта факта, че има възможности за подобряване на данните. Тя споделя идеи за разширяване на набора от реквизити. В манифеста се говори за надзор на пазара като един по-цялостен подход за завършване на единия пазар. Може би трябва да задълбочим работата по този въпрос. Това не свързва и с работата на а, Грек, когато разглеждахме съществуващият а, индекс. Мисля, че можем по-структурирано заедно да разгледаме а, тези въпроси. Трябва да разберем също кои са проблемните пазари. Това може да се окаже полезно. И във връзка с а, тези а, широки изследвания на сектори, като например в е, интернет, могат да бъдат е, използвани повече и те трябва да залегнат в една бъдеща стратегия. Трябва да се посочи кой може да използва тази информация. Всичко това може да се свърже и с въпросите на научно-изследователската и развойна дейност. Нови продукти, нови услуги възникват, както при ползването на интернет, така и в други области. Затова трябва да предоставяме бърза информация за да дадем на потребителите конкурентно преимущество. Същото се отнася и до по-ясни показатели, свързани с безопасността на продуктите. Ние ще направим предложение за изменение в този смисъл но очаквам да проведем допълнителна среща с вас, за да обсъдим тези въпроси по-подробно. Отново давам думата на Ана Хет или пък преди това да спомена какъв е графика. Добре, графика първо. Това, което предлагаме като график, крайен срок за представяне на изменения 2 февруари, следващата седмица. Ако сте съгласни, допълнителен обмен на мнения по-подробен на 8 февруари. Около 9.30 вечерта в Страсбург. След това разглеждане на измененията на 23 февруари и гласуване в комисията също на 23 февруари, за да може да стигне доклада в пленарна зала за мартинската сесия. Това е най-доброто, което мога да предложа. Благодаря, господин председател. Не знам дали стана съвършено ясно, но няма да мога да дойда до 9 часа в Страсбург. Просто самолета идва след 9. 9 вечерта имам предвид. Аз разбира се ще се опитам да дойда колкото се може по-бързо, но аз просто не мога да бъда преди 9.30 в Страсбург вечерта. Просто не мога да ви, да ви уверя и 100% че и в 9.30 ще съм там, защото зависи от самолета. Но само няколко бързи отговора на позициите изразени от а, докладчиците в Сянка. С Монти говорихме и в понеделник, и вторник миналата седмица – за някои от е, нещата. Наистина е вярно, че една от целите на рамката за оценка е постигането на хомогенен подход. Но нека да не забравяме, че това все още е новородено дете на комисар Кунева. Просто трябва да сме по-търпеливи. Трябва да му дадем възможност да израсне, да набере скорост и а, опит. Що се отнася до законодателството касаещо безопасността на потребителите, наистина ситуацията е доста различна в отделните държави членки и ни трябва време и спокойствие, а за да изчакаме постепенното еднаквяване. Ще бъда много благодарна, ако Забравих името на колегата. Той си тръгна, де, но а, ще можем да поговорим с него по време на срещата с а, а, докладчиците в Сянка. Значи аз ще пропусна заседанието в 8.30, ако не бъде променено времето. Благодаря ви много. Благодаря много. Ние а, наистина вече а, из, а, излязохме извън на времевата ни рамка, но все пак да оставим нещата така както са ще изпратим една кола на летището да ви прибере, за да стане колкото се може по-бързо. Основният ми интерес е да проведем колкото се може по-подробна и пълна дискусия. Вие, аз и господин Гепард сме тук, всички други се отидоха. Благодаря на колегите, които останаха и на персонала, който остана с нас this committee, our ambitions for it. So thank you very much indeed. Uh, this meeting is closed and I look forward to seeing you. Кривам заседанието. през февруари в Страсбург ще се видим отново.